Alors c'est comme au théâtre, mais j'ai pas si j'ai pas tapé. Така, аз а, само един път а, а, направих знак за внимание, не три пъти, а, но надявам се сте ме разбрали. Започваме. Добър ден на всички. Добре дошъл, господин комисар. За нас е удоволствие а, да ви посрещнем тук. Нека най-напред напомня, че нашето заседание се предава по интернет, звук и картина. И понеже ние сме добри ученици, е, е, държим се прилично, едва ли трябва да се притесняваме от това. Ще започнем с приемането на дневния ред. Имате проект от дневен ред пред себе си. Имате ли някакви идеи за изменение, някакви възражения? Не виждам, значи дневният ред е прият в своята цялост. Така, що се нася по-нататък до одобрение на протокола от заседанието от 23-24 юни 2010 година, той трябва да бъде разпространен на, е, на секретарията, т.е. изменения на протокола трябва да бъдат е, сведени до знанието на секретарията в други ден до обяд. Е, аз сега си давам сметка, че работния график на господин комисаря е крайно натоварен е, тези дни. Е, не бих искала да губим е, повече време. И като ви приветствам още веднъж, господин комисар, с добре дошъл, бих искала да ви дам думата, за да ни изложите текста относно въздействието на приетото от е, Съединените щати законодателство за 100% сканиране на морските контейнери. Знаете, е, изслушването трябваше да се проведе през юли, но тъй като вие нямахте време, тогава трябваше да го отложим. Тук е, има представители на комисията и за транспорта и туризма, и за международния транспорт, както и членове на групата за връзки с Съединените щати. Е, тези колеги, макар и да не членуват в нашата комисия, са поканени, тъй като е, темата засяга митническите отношения, е, международния транспорт, търговията и трансатлантическите отношения. Аз твърде слабо познавам тази тема, така че едва ли бих могла да добавя каквото и да било, господин комисар. Затова без повече отлагане предлагам да направите своето изложение. Благодаря за топлите думи, госпожо председател, почитаеми депутати. Благодаря за поканата да представя на вашата комисия актуална информация за законодателството на стаж за 100% сканиране на контейнерите, предназначени за САЩ. Приветствам активното участие на Европейския парламент и уважаваните членове на вашата комисия в дебата. Ще използвам възможността да представя усилията, които полагаме за приложение на подхода на Европейския съюз към сигурността на разпространителската верига. Въпросите са специализирани и няма да бъде лесно да задържа вниманието ви. Може би ще бъде полезно да си припомните трилъри, които сте гледали и да се поставите на място на митнически служители, които проверяват сигурността на контейнерите. Засилването на сигурността на глобалната разпространителска верига посредством ефективни мерки е важен приоритет за Европейския съюз и актуален въпрос на взаимоотношенията ни с САЩ. Става дума за следното. Е, търговията между Европейския съюз и Съединените щати възлиза на 31% от световната търговия миналата година. Европейския съюз и Съединените щати е, достигнаха ниво на търговия на стойност 360 милиарда Въвеждането на търговски бариери може да има пагубни последици и за двете економики. Според нас, американското законодателство, прието през август 2007 година, според което до юли 2012 година 100% от контейнерите, предназначени за САЩ, трябва да бъдат сканирани в чуждестранно пристанище, преди да бъдат натоварени на кораб е потенциална търговска бариера. След 2007 година Европейската комисия играе важна роля в дефиниране на международната позиция по отношение на 100% сканиране и изрази тревогите на държавите членки на Европейския съюз, пристанищните власти и деловите среди в Европа и света. През април 2008 година ние проведахме предварително оценка на въздействието на 100% сканиране. Проучването беше изпратено на Американската служба за митници и граничен контрол и беше включено в доклада на Министерството на вътрешната сигурност, внесен в Американския конгрес през юни 2008 година. Комисията проведе три проучвания за въздействието на 100% сканиране върху европейските митници, морския транспорт, търговията. Работен документ на комисията беше издаден през феврари 2010 година, който обобщи заключенията. Проучванията потвърждават, че изискането за сканиране ще бъде значителна економическа тежа за Европейския съюз. В подкрепа ще ви дам някои цифри. Инвестициите необходими за привеждане на пристанищата на Европейски съюз в съответствие с американското законодателство се оценява на около 430 милиона евро. Допълнителните оперативни разходи биха възлезли на 200 милиона евро годишно и ще трябва да бъдат назначени около 2200 е, души допълнителни служители. Разходите свързани с изпращане на контейнер от Европейски съюз за Съединените щати ще се повишат с около 10% европейските пристанища, които не могат да отговорят на новото американско законодателство, ще загубят пазарен дял, което ще доведе е, до е, задръстване в други пристанища. 100% сканиране ще доведе до загуба от 10 милиона евро за Европейския съюз, Съединените щати, взети заедно. Ако всички страни по света приложат политиката за 100% сканиране, общите разходи за света се смята, че ще достигнат 150 милиарда годишно. Нашият анализ също така набеляза ясни технически доводи против идеята за 100% сканиране. 100% сканиране не преодолява заплахите от биологическо и химическо естество. То не премахва възможността за вмешателство в товара след осъществяване на сканирането то се осъществява само върху един вид транспорт. Сегашната технология не може да отговори на изискванията за 100% сканиране. Например, системното сканиране на контейнери е практически невъзможно за осъществяване. Всички тези доводи показват ясно, че ако бъде, че ако идеята бъде приложена в Европа, резултатът ще бъде отклоняване на европейски ресурси. Ето защо ние не можем да приемем идеята за 100% сканиране в европейските пристанища. Комисията е убедена, че подход основан на управление на риска и международно сътрудничество е най-ефективният начин за засилване на сигурността на разпространителската верига. Ще се спра накратко на този подход на няколко нива. Първо, за всяка пратка, която влиза и излиза, се проверява определен набор от информация, имаща отношение към сигурността. Това въжи за всички пратки, пресичащи границата на Европейския съюз, не само контейнерите, и то за всички видове транспорт. За тази цел ние искаме търговците да предоставят на митниците информация за стоките преди да влязат в Европейския съюз или да излязат от него. Изпълнението на това изискване възоснова на изменението, насочено към сигурността на митническия кодекс, се е в процес и ще приключи до края на годината. Според този модел, системният анализ на данните дава възможност на митниците да анализират всички пратки, за да идентифицират рискови пратки, които да бъдат насочени за допълнителен контрол. Следващото ниво е идентификацията и сертификацията на надежни оператори които, за които се знае, че има добри резултати в областта на сигурността. Това мотивира създаването на програмата Упълномощен стопански субект. Мога да ви уведомя, че по-малко 3 години след създаването си тази програма отбеляза значителен успех. Повече от 5500 европейски компании кандидатстваха за сертификация и повече от 2500 вече са сертифицирани. Третото ниво е свързано с приложението на различни съвременни технологии, които дават възможност на митниците да анализират определена част от търговския поток, като заедно с това не възпрепятстват легитимната търговия. Тук следва да споменем раз, наличието на разнообразни а, е, съоръжения за, а, е, за сканиране с радиация. Съвременната технология може да даде принос за подобряването на, сигурността по време на целия транспортен цикъл. Запечатване, проследяване, установяване на местоположението и сканиране. Комисията осъществи няколко пилотни проекта, свързани с използването на електронни печати, технологията Smartbox и обмен на информация, в това число с трети страни като Китай. Тези проекти са много важни за насърчаване на техническия прогрес в интерес на сигурността в цял свят. Последното ниво е свързано с международното сътрудничество на няколко нива. Първо, координация с нашите международни търговски партньори за идентифициране на рисковете по-доброто събиране на разузнавателна информация между митническите служби ще, ще усъвършенства управлението на риска. Много важна част международното сътрудничество е използването на международни инструменти, открити стандарти, като Safe Framework of Standards на Международната митническа организация. Това би трябвало да гарантира предсказуемост и ще избегне допълнителните разходи и тежести посред посредством системи, които не са взаимно, не са взаимно съвместими. И не на последно място, взаимно признаване на стандартите за сигурност и програми за търговско пряко партньорство с основните ни търговски партньори за подобряване на сигурността. Вече имаме споразумение за взаимно признаване с Швейцария и Норвегия и наскоро постигнахме споразумение а, с Япония. Също така водим дискусии с Съединените щати и Китай и се надявам, че, ще, че през следващите месеци ще успеем да постигнем напредък. По-нататък развитието на нашето сътрудничество с нейните щати, по-конкретно в областта на сигурността на разпространителската верига е приоритет. Наскоро засилените разговори между Европейската комисия и Американската служба за митници и, гранична, и граничен контрол би трябвало да доведат до конкретни резултати и до споразумение за взаимно признаване на програмата си и програмата на Европейския съюз за упълномощени стопански субекти. Това споразумение ще бъде много важно за бизнеса от двете страни на Атлантика. Към днесна дата срокът юли 2012 година за е, за изпълнение на изискването е, за 100% сканиране си остава част от американското законодателство. Е, министърът за вътрешна сигурност госпожа Наполитано обяви през декември, че с оглед на различните трудности за изпълнение на изискването, тя ще поиска срокът да бъде удължен след 2012 година и това е възможност предвидена в законодателството. Тя също така изрази ясното предпочитание на администрацията за подход на няколко равнища, насочен към анализ на сигурността. В момента администрацията провежда преглед на политиката за сигурност на разпространителската верига. Ние следим отблизо процеса. Междувременно в Американския конгрес се водят дискусии за бъдещето на изискването за сканиране и за това как да се постигне в най-добра степен сигурност на разпространителската верига. Две предложения, подкрепени от двете партии, бяха въведени в Сената. Единият законопроект изменя изискването за сканиране, като упълномощава чужестранните пристанища да осъществят или радиационна детекция, или, образна, или образен контрол на всички контейнери. Според този законопроект изпълнението на изискването ще се отложи до 2015 година. Според другият законопроект, изискването за 100% сканиране ще се замени с инструменти насочени към анализ на риска. Сред тях са, е програмата за търговско партньорство CTPAT, инициативата за сигурност на контейнерите, при която американските митнически служители биват командировани в 58 чуждестранни пристанища, за да помогнат при анализа на рискови контейнери. Всички тези инструменти са вече на лице. Ако бъдат получени гаранции за ефективността, ще може да се постигне това, което в законопроекта се нарича 100% сканиране. Следва да отбележим, че това съответства с подхода застъпван от Европейския съюз. Разбира се, приемането на това законодателство ще изисква решения и от двете камери. В камерата на представителите, където подкрепата за 100% сканиране е по-силна, подобни законопроекти не са внесени. Въпросът си остава щекотлив от политическа гледна точка. Някои ръководители от Демократическата партия наскоро изпратиха писмо на министъра на вътрешната сигурност, за да изразят своите притеснения във връзка с липсата на напредък при изпълнението на изискването не винаги е лесно да се предвиди изхода от законодателният процес. Надявам се, че след изборите за Конгрес през ноември ще имаме възможност през 2011 година да се направи преглед на законодателството за сканиране. Госпожи и господа, подхода на Европейския съюз към сканирането 100% има единодушна подкрепа от европейските фирми, операторите на пристанища и държавите членки. Европейската комисия води редовни контакти с, Европ... с американското правителство и изразява нашите притеснения във връзка с законодателството. В тази връзка Трансатлантическият економически съвет се оказа полезен форум форум за разговори по е, сигурността в търговията. Надявам се този диалог е, да продължи на следващото заседание на Трансатлантически економически съвет, е, който ще се проведе по всяка вероятност през следващ няколко месеца във Вашингтон. Европейският парламент изигра своята пълноценна роля в този дебат посредством политически резолюции и редовни двустранни контакти с Американския конгрес, това число в контекста на трансатлантическия законодателен диалог. Това, този принос доведе до резултати. Конгресът вече разполага с допълнителна информация за последиците от 100 сканиране. Заедно с това обаче трябва да продължим да бъдем внимателни и да настояваме за промяна в законодателството. Вашите усилия в разговорите с Американския конгрес ще бъдат оценени и мога да ви уверя, че ще ви информираме за всички събития. Благодаря за вниманието. Както казах, благодаря за вашето внимание, въпреки силно специализирания характер на темата. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за направеното от вас изложение. То бе наистина изчерпателно. И вярно е, макар и да е експерт, но то има и сериозни политически измерения, тъй като е, сътрудничеството в областта на търговията с Съединените щати когато са е, съпътствани от въпросите за е, сигурността и управлението на риска, са крайно актуални, наистина. А сега бих искала да дам думата на координаторите, които без съмнение вече имат въпроси, които биха искали да ви зададат господин с най-напред. Благодаря, господин комисар. Първо много благодаря, че подемате отново така активно темата, която ние обсъждахме и през последния си мандат, когато казахме, че и ние не смятаме, че е възможен 100% скенерен контрол на всички стоки, които минават през пристанищата. И ако въобще е възможно да се въведе, той ще попречи на трансатлантическата търговия. За това ви подкрепям. Ние трябва да опитаме е, да направим каквото е възможно, за да се отмени това решение на Американския конгрес. На второ място искам да обърна внимание, че тук отново се сблъскваме с пример за това как нашата вътрешна търговия все повече се засяга от някои трансатлантически аспекти и мерки, които се вземат в САЩ. Ако ми позволите на трето място, бих споменал данъка върху транзакциите, който също попада тук в, в този контекст, в малко по-широк смисъл. Така че ще ви помоля да ми обясните като на член на комисията, защо смятате, че макар и минимален такъв данък няма да допринесе за ограничаване на спекулациите на финансовите пазари. Ако желаете, господин комисар, нека най-напред изслушаме няколко въпроса, за да отговорите на всички заедно. Госпожа Гебарт, координатор, не присъства. Кистел, Кристел пожела а, да вземе думата. Давам я. Имаме технически затруднения. Благодаря, господин комисар, за тези интересни изявления. Въпросът е много интересен. Имаше някакви технически затруднения с превода. Сега всичко очевидно е наред. Продължава госпожа е, ораторката. Съгласна съм с вас, госпожо председател, и с вас, господин комисар. Въпросът е от експертен характер, но той има и своите политически измерения, тъй като има последици за отношенията между Съединените щати и Европейския съюз. Ако наистина се стигне до 100% сканиране. И вие, е, господин комисар, развихте пред нас аргументите, поради които трябва да бъдат търсени альтернативни решения, тъй като такива има. Предполагам, че ще се умеем да постигнем положителен изход на този въпрос. Въпреки, че мнозинството в Американския конгрес се изказва в подкрепа на 100 сканиране. Предполагам, че е, делегацията, групата за връзки с Съединените щати на Европейския парламент е, ще продължи за напред да е, оказва някакво влияние върху Конгреса, но край на кращата, ако някой трябва да промени мнението си, това е именно Американския конгрес. Ние ще продължим да следим развитието на политическата обстановка в Американския конгрес. А, но би трябвало да мислим и за това да, да активизираме останалата част от света, която да отправи недвусмислено послание към Съединените щати. Както вие посочите господин комисар, не само Европа е загрижена от това развитие на нещата в Съединените щати и би трябвало да е, взаимодействаме е, с останалата част от света, доколкото поддържаме търговски връзки и с други страни, естествено. Така че въпросът ми е, е какво бихме могли да направим, за да окажем сериозно въздействие върху Американския конгрес. Благодаря. Господин комисар, бих искала да ви дам възможност сега да отговорите на първите два въпроса, зададени от координаторите. Благодаря ви за зададените въпроси и най-напред бих искал да кажа, че аз изцяло споделям мнението, че макар и въпросът на пръв поглед да изглежда чисто експертен, и разбира се, в митническата област следва да бъдат търсени технически експертни решения, от една по-широка гледна точка е, въпросът е крайно политизиран. И разбира се, имайки предвид е, обема на стокооборота, оборота, в отношенията между САЩ и ЕС, такива ограничения наистина биха имали крайно отрицателно въздействие върху търговските ни отношения. Аз съм убеден, че трябва да предприемем всички необходими мерки, за да убедим Съединените щати, че възприятият от САЩ подход не е определено най-добър. Вие питат те е какво бихме могли да направим. Що се отнася до Европейската комисия, ние работим на всички фронтове, така да се каже, за да убедим Съединените щати в необходимостта от възприемане на един многостепенен подход към управлението на риска, е, альтернативен на 100 сканиране. Освен това, е, работим и в рамките на Световната търговска организация. И всъщност в СТО е, ние постигаме съгласие с американските представители, отговарящи за митническата политика, а именно, че 100% сканиране не е най-добрият подход. За съжаление обаче, Американският конгрес все още не е на това мнение много конгресмени е, все още са за 100% сканиране и комисията разбира се ще се възползва от е, следващото техническо е, съвещание с американската страна, за да направи пореден опит да убеди американския конгрес да, да изложи за пореден път своите аргументи. А парламентарният, междупарламентарният диалог, разбира се, е нещо много важно. Той би бил крайно полезен и Европейският парламент има своята роля. Ние бихме ви предоставили необходимата информация и е, експертни аргументи, за да можете да водите един съдържателен, задълбочен диалог с членовете на Американския конгрес. И мисля, че е, съчетаните ни усилия, усилията на парламента и на Европейската комисия е, биха се увенчали е, с успех. Е, така наистина бихме убедили Съединените щати да се откаже от това законодателство. Другият въпрос е, е свързан по-скоро с друга една част от моя ресор – не, не митническия, а финансовия. Въпросът бе за данъка върху финансовите транзакции. Вие знаете, че наскоро на 7 септември се състоя заседание на съвета на министра на финансите и економиката, посветено и на този въпрос. Сигурен съм, че представеният от Европейската комисия анализ ви е убедил в намерението ни да подходим към въпроса напълно обективно. Тоест, ние не сме пристрастни в подкрепа на, на е, едните или на другите аргументи за облагане на транзакциите или пък на финансовата дейност. Убедени сме, обаче, че всички положителни е, и отрицателни последици от подобна мярка е, са добре проучени и постигнатото съгласие на общоевропейско равнище в посока към положителното въздействие има превес в сравнение е, с оценката за отрицателното въздействие. Нали, тук, се, тук се говори за възпрепятстване на, на финансовата дейност, на кредитната дейност, специално на, на, на стопанския кредит и, и кредитирането на домакинствата. И ние се отнасяме сериозно към тези контраргументи. Разговорите продължават на следващото неформално заседание на съвета на министрите на економиката и финансите към края на месец септември въпросът отново ще бъде на дневен ред. Междувременно подготвяме съобщение на комисията, посветено на данъчното облагане на финансовия сектор, което съобщение ще бъде публикувано през месец октомври. Така че нещата са в ход. Не бих искал да предрешавам изхода на тези дискусии. Благодаря. Сега бих искал да дам думата на господин Булсой. Благодаря, ще говоря на румънски язик, каза господин Булсой. А председателката след господин Булсой и госпожа Бул. Благодаря, господин комисар, за това, че се озовахте нашата покана. Въпросът е много важен, не просто защото е щекотлив в рамките на отношенията с стратегическият ни партньор Съединените щати, а и защото сме в условията на економическа криза. И аз мисля, че техническо като подготвеност на европейските пристанища за 100% сканиране е зло, но зло необходимо. Разбира се, това ще бъде бреме е, под формата на капитални и експлуатационни разходи. Представеното от вас изследване е, категорично е, посочва съответните разчети. И все пак ако 100 сканиране е, би ни дало 100% сигурност, е, вероятно би трябвало да се примирим с него. Вие обаче, и аз ви поздравявам за това, предлагате и альтернативни решения. И, и толкова по-добре. Въпросът ми е такъв. Имайки предвид, че е, този е, предмет е, е, на отношение с Съединените щати е щекотлив за самите Съединени щати, а наскоро бе отбелязана и годишната на, знаете, едно трагично събитие, без прецедент в историята нито на Съединените щати, нито на света като цяло, то не бихме ли могли да, да убедим е, Съединените щати и другите големи световни партньори, в това число Китай, Япония, Индия, които имат е, значим стокообмен с Съединените щати, вие, прочим, казахте, че вече е, провеждате разговори с тези важни трети страни. Е, бихте ли ни казали какво възнамерявате да направите за постигане наистина на съгласувана позиция на, на тези страни, на Европейския съюз от една страна, а, по отношение на Съединените щати от друга? Аз също искам да благодаря на господин комисара за информацията. Ние получихме и писмени материали, е, включително и от някои засегнати страни от бизнеса, които искат от нас подкрепа. Повечето въпроси вече бяха зададени. Това, което ще допълня, е да попитам комисаря как ние можем да ви помогнем е, къде можем да ви дадем по-сериозно рамо, как ви подкрепя съвета по този въпрос. Това е важна тема. И колегата попита за данъка върху финансовите транзакции. Това не е чисто техническа тема, защото в крайна сметка става въпрос за нещо засягащо целия сектор. Секторът, който предизвика кризата, е добре да участва в разходите по нейното преодоляване. И това е въпрос, който нашите избиратели непрекъснато ни поставят. Je vais laisser la parole à monsieur le commissaire. Нека сега чуем господин комисаря. Благодаря ви. Явно данъчното облагане на финансовата сфера е на мода днес, поне като тема за разговори. Мога да повторя, само да повторя онова, което е, току-що казах е, в отговор на зададения от господин Шваб въпрос, а именно ние работим по въпрос. Така че, е, нека бъдем търпеливи да изчакаме резултата от работата, която се върши по-настоящем. Но аз мога да ви уверя от сега, че ще проявя максимална обективност в оценката на въздействието на последиците от различните варианти на действие. И така ще вземем възможно най-доброто решение. Естествено, е, решението на комисията е, ще подлежи на одобрение както от страна на съвета, така и от страна на парламента, но аз поне ще е, положа максимални усилия да предложим най-доброто. Що се отнася до съгласуването на позицията ни е, към Съединените щати е, с други е, търговски партньори, аз наскоро бях на посещение в Китай. Водих много разговори, посветени на отношенията ни с Китай. И разбира се, в тази връзка главната тема на разговор бе, бяха фалшификатите, фалшифицираните стоки – Разговорите бяха сериозни и постигнахме определен напредък, но засегнахме наистина и въпроса за 100%-то сканиране на контейнерите и трябва да кажа, че китайската страна подкрепя нашия подход. Подобна подкрепа ни оказват и, и други големи външно-търговски партньори на Съединените щати. Всъщност, разногласия в световен мащаб няма в отношението към тази идея за 100 сканиране на контейнерите. Което значи, че има добра възможност, ако обединим усилията си в световен мащаб, да убедим Съединените щати да възприемат друг подход. И а, то подход, който би бил дори по-ефикасен, без да е така скъпоструващ, като 100 сканиране. Нека още веднъж кажа, много е важно Европейският парламент, а и националните парламенти, в контактите си е, с представители на Американския конгрес да е, е, повдигат този въпрос. И, и разбира се, със силата на съвсем конкретни аргументи. Нашето проучване се радва на много добър прием в световен мащаб и, и може да бъде основа за разговори е, с Американския конгрес. За опитите ни е, да убедим е, Конгреса, че това решение, взето преди няколко години, би следвало да, да бъде изоставено, преди да е, да е станало а, нормативен факт. Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата други членове на комисията. Мисля, господин Брадбърн от Комисията по транспорта също поиска думата и разбира се, ако други депутати иска думата, също ще ми дам. Катрин има думата. Благодаря. Благодаря за тази възможност да се изкажа. Господин комисар, аз мисля, че въпросът е много важен. Изложението ви беше много ясно и съдържателно. Съгласна съм с вас за това, че разходите са твърде високи и не са оправдани. Мисля, че 100 сканиране е привлекателно с оглед на предстоящите избори пред ноември. Бихте ли ни казали какви са на, на колко възлизат разходите? Знаем, че и в САЩ се водят разходи, ще има разходи за американските пристанища. Това са средства, които се отклоняват от борбата с, с тероризма. Разполагате ли с статистически данни, които да използваме в разговорите ни с американските партньори? Говорихте за координиран подход. Мисля, че председателят на комисията ще посети Америка. Да и дали той ще повдигне този въпрос с американски, пред американските си партньори. И дали всички държави членки ще повдигна този въпрос в разговорите с американски партньори. Това е изключително важно, като се има предвид колко високи са разходите. Предложението е много а, тревожно. Искам да кажа няколко думи за взаимното признаване. Надявам се, че по-късно, когато обсъждаме такъв въпрос, докладчикът ще отчете казаното от вас. Вие говорихте и за митнически служители. Наскоро аз разговарях с един депутат от Шотландия. Говорихме за съкръщения в обществения сектор и всъщност сред тях са и митнически служители. Аз съм силно притеснена. Говорим за сигурност и борба срещу тероризма в момент, в който се съкръщават работни места в обществения сектор. Водите ли разговори така, защото хората, които работят в митниците и се борят срещу тероризма и трафика с хора, какво, какво можем да направим, за да защитим техните работни места? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на господин комисаря за това, че днес дойде при нас и ни съобщи първите резултати от работата по 100 сканиране. Това беше една наистина полезна, а най-хубавото е, че беше и обективна информация защото става въпрос не за някакъв технически сбор от резултати, а за логична дейност. Става въпрос за оръжие, което ние сами си измислихме до някъде, тази едностранчивост в търговията. Това е факт, който установяваме напоследък. От една страна е, той поражда безполезни, огромни разходи, а и нашата система не е съвсем без е, недостатъци. И единственото, което единствената полза, която може да допринесе тази идея е създаването на някое и друго ново работно място. Но военната история, за съжаление, вече от векове ни е убедила, че такива филтри, такива отбранителни механизми винаги са се проваляли. Няма да давам конкретни примери, няма да засягам някои така национални сантименти, но винаги, когато са се създавали такива пречки, е, те са се проваляли. Този сценарий за създаване на повече сигурност в САЩ, ако той се наложи, тогава ще имаме единствен вариант да използваме една от двете възможности на технологиите. Зависи кой ще победи, кой ще получи мнозинство през ноември в Американския конгрес. Ако мнозинството възприеме една от двете технологични альтернативи, какъв план Б имаме ние, ако американците все пак вземат това решение? Какво можем да направим ние от към Европа? Защото такъв план Б аз не мога да си представя, освен да излагаме убедителни аргументи и при изключването на договори с трети страни, да съблюдаваме нашите интереси, да съблюдаваме солидарността с други страни, да накараме по някакъв начин американците да приемат нашата позиция. Само с силата на убеждението ли ще работим или господин комисарят има предвид някакъв по-сериозен план Б като альтернатива? Разбира се, че съзнаваме, че не можете да споделите с нас всичко тук, но би било добре, ако имаше такъв план Б, в който да се вземат предвид всички възможности в зависимост от изхода на изборите през ноември в САЩ. Защото то може би е полезно да има такъв план Б, не само чрез дипломатически натиск да действаме, а и с някои економически лостове. Благодаря. Благодаря, Антонио. План Б винаги е свързан с някои ограничения. Напълно правилно повдигна този въпрос. Ще помоля господин Косман има думата, но бъдете максимално кратък, за да може комисарият да отговори. След това ще дадем думата и на други колеги. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за информани... информацията. Ако американците искат да въведат сканирането по причини за сигурност след 11 септември, което аз мисля, че е така. Моля ви, споделете с нас вашите виждания на тема надзор над пазара. Винаги, когато сме се питали за това, например в нашето министерство, в което работех, сме установявали, че различните държави провеждат надзор върху пазара по различен начин. Мисля, че по... това е по-важно за нас. Тук имам предвид темата за фалшификациите, темата за спазването на общностното законодателство. Да, места не е възможно технически да има 100% сканиране. А, това ни е ясно и за това ни е необходим пакет от мерки, не отделна мярка. За това искам да попитам комисаря, можете ли да ни разкажете какво се предвижда за следващите години? Все пак трябва да сравняваме а, ползата с разходите. Вие споменахте това, но според мен един по-сериозен надзор на пазара ще донесе повече полза. Отново казвам фалшификати, китайски играчки, просто нахвърлям тези думи в телеграмен стил. За това трябва да обмислим какъв букет от различни възможности а, ни се разкрива, защото сканирането е един вид мярка, но може да се изключват и съответните споразумения, с които ответната страна да се ангажира за спазването на определени неща, така че да затворим съществуващи празнини. Благодаря. Господин комисар, имате думата. Благодаря. Мисля, че всички зададени въпроси са много важни. За разходите за Съединените щати, според нашите разчети, тези разходи за САЩ и Европейския съюз биха възлезли на 10 милиарда общо. Една част от тези разходи, разбира се, ще бъдат и за Съединените щати, така че очевидно проектът ще бъде свързан с високи разходи и за Съединените щати. В момента те нямат готовност да приложат на практика системата, особено в условията на економическа криза. Що се отнася до разговорите с Съединените щати и нашите партньори, посещението на господин Баросо, използваме всички възможности да повдигаме този въпрос и ще продължим да го правим, защото смятаме, че, про, че за нас е много важен приоритет да променим становището на Конгреса. Малко е вероятно, разбира се, нещата да се променят – до изборите, тъй като в предизборен период никой не се наема да, да възприеме много радикални идеи, но след изборите можем да се опитаме да убедим американските партньори. Що се отнася до работните места в митниците, осъзнаваме, че това е проблем във всички държави членки има проблеми с задлъжнявостта и дефицита. Работи се по програми за фискална консолидация, предприемат се разнообразни мерки, някои от тях свързани с съкръщаване на работни места в обществения сектор. И митническите служители не са застраховани срещу такива стъпки. Разбира се, държавите членки са тези, които сами трябва да решат каква политика за фискална консолидация ще възприемат. Но в срещите си с министри аз се опитвам да ги убедя, че митническите служби е, не са подходящото е, звено, в е, което да се правят економии, тъй като това би било свързано с повишаване на заплахите. Мисля, че министрите разбират как стоят нещата и се надявам, че няма да има е, чувствително съкръщаване на работни места в митниците. Що се отнася до това има ли план Б и какви мерки могат да се предвидят в бъдеще? Надяваме се и имаме силни доводи в подкрепа на това, че законът ще бъде отложен. Според информацията, с която разполагаме, дори администрацията на САЩ не е готова с практическото приложение на това законодателство от 1 юли 2012 година и администра... самата администрация е наясно с това, че подходът не е най-добрия, че той е свързан с високи разходи. Попитахте за предимствата. Анализът ни сочи, че подобна, ако не и по-висока полза може да се постигне ако приложим подход, свързан с анализ на риска на няколко ниво. Знаете, че в Съединените щати има постигнати добри резултати в тази област. Разполагаме с система за електронно внасяне на документи преди пристигането на контейнера. Също така е, събиране на разузнавателна информация. Разработваме е, система за упълномощени стопански субекти. И нашето становище е, че трябва да се стремим към взаимно признаване е, на системи за, за взаимно признаване на системи за упълномощени стопански субекти. Надяваме се, че ще успеем да постигнем конкретни споразумения. Като постигнем споразумение за такова взаимно признаване, ние ще успеем да насочим усилията си към рисковите търговци – т.е. ще можем да съсредоточим всички ресурси върху рисковете, свързани с онези, които не са упълномощени търговски, стопански субекти. Всъщност, ние защитаваме нашите принципи на всички е, нива и използваме всяко заседание на Световната митническа организация да изложим своите тези. Uh, Мисля, че как, е, ние ще бъдем в състояние да реагираме на е, всички решения, които бих приели Съединените щати. Господин Братбърн от Комисията по транспорта има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за това, че ни давате възможност да участваме в днешния дебат. Преди да задам въпросите си, да направя коментарите си, ще кажа няколко встъпителни думи. А по-конкретно, надявам се, господин комисар, че аспектите на сигурността на този подход – нещата няма да се превърнат във война вътре в комисията между отделните и звена. Много се надявам, че можете да ни уверите, че различните служби на комисията ще бъдат консултирани по въпроса. Също така, в встъпителните си думи, вие споменахте за това, че се водят преговори по въпроса. Нека да ви напомня, че парламентът и Конгреса участват в трансатлантическия економически съвет. Преди около година и половина въпросът беше обсъден в Любляна. Беше обсъден и през юни, когато се срещнахме с американски конгресмени в Мадрид и там повдигнахме въпроса, така че не разчитай се само на трансатлантическият и економически съвет, тъй като ние имаме преки връзки с представители на Конгреса. Сега ще се спра на въпроса по същество. Вие споменахте проблемите um, проблемите с трансбордирането. по-конкретно трансбордира, трансбордирането на стоки от Европа през Канада и по-конкретно североизточните щати на САЩ и Средния Запад. Халифакс, който е много голямо пристанище, питам се дали предложението на Американския конгрес предвижда възможност за сканиране на границата между САЩ и Канада, а не непременно в европейско пристанище. Второ, разработването на така наречените интелигентни контейнери. Бихте ли ни казали дали комисията подкрепя активно разработването на такива интелигентни контейнери. Аз знам, че е, тех, необходимата технология все още не е на лице, т.е. технологията, която дава възможност да се провери дали е, не е било допълнително боравено е, с товара след сканирането. Третото, което искам да спомена и което вие казахте в стъпителните думи е за сканирането с а, а, облъчване. Бихте ли ни казали дали говорите за пасивно сканиране с облъчване или, са, или за активно сканиране с облъчване? Ако говорим за 100% сканиране, има опасност е, има опасност, е, подобна на опасността на скенерите на летища за пътници и това е опасността да се облъчат храните, ако се използва технология за активно облъчване. Бихте ли ни гарантирали, че няма предложение за активно облъчване на храни? Четвъртото, което искам да кажа, може би не е пряко свързано с конкретния въпрос, но, има, но предполагам, че комисията размишлява по него. Преди няколко години комисията по транспорта от прави предложение за сигурност на разпространителската верига комисария Баро поради а, трудностите, с които беше свързано това предложение, отказа да предприеме допълнителни действия по предложението. Надявам се, че евентуално споразумение с Съединените щати няма да доведе а, до подобно а, предложение или поне не толкова сложно. А, колкото това, което беше отправено. Това са моите коментари, госпожо председател. Ще бъда благодарен, ако комисарят отговори. Господин комисар, имате думата, за да отговорите на тези въпроси и да приключите, като ви благодаря предварително. Благодаря ви за въпросите. Те, разбира се, са доста експертни. Въпросът, който повдигнах в началото за координирането на дейностите на различните дирекции на комисията, на генералните дирекции, мога да ви уверя, че координацията и колегиалността са ключови думи в работата на комисията и ние определено ще направим така, че усилията ни в митническата област да бъдат координирани с усилията по други ресори, в това число транспорт, вътрешен пазар, търговия и така нататък. Що се отнася до контактите ни с Съединените щати, още встъпителното си слово аз споменах диалога, трансатлантическия диалог е, на законодателните органи като е, е, един от възможните канали, по които да се реши този въпрос. Наистина, ние трябва да се възползваме от всички канали на, на комуникация. И е, законодателния, диалога между е, законодателите е нещо изключително важно. С излагане на категорични аргументи против е, позицията на Конгреса би могло да, да се увенчае с успех за нас. По конкретните зададени от вас въпроси за трансбордирането и прочие. В случая на границата между САЩ и Канада. Мисля, че ако системата бъде въведена, тя би следвало да бъде въведена и за претоварните операции или, или трансбордирането. Както казах, Сканирането е изключително трудно, толкова по-трудно е то при трансбордиране, поне доколкото аз съм запознат с нещата, по настоящем почти невъзможно, на което и да било пристанище това е едно сериозно препятствие пред е, въвеждането на тази е, система на 100% сканиране. Но тук са необходими допълнителни уточнения и, и по-детайлни разговори с американската страна. Що се отнася до е, така наречените интелигентни контейнери, е, вярно е, че е, техническият напредък е, не е кой знае какъв на този етап. и Има някои експериментални проекти, А, и и е, има не само технически и технологически затруднения, трябва да кажем, че е, разходите са, са сериозни. Е, що се отнася до пасивното е, и съответно активното облъчване на контейнерите при сканиране и специално за хранителните продукти, ясно е, че активното облъчване би е, направило хранителните продукти негодни е, за консумация. И това <laughs> едва ли е най-добрият начин да се гарантира сигурност по търговско-разпространителската верига. Наистина, това, това категорично не е добър подход. Що се отнася до хранителните продукти и, и много внимателно, ако се стигне до там, е, би следвало да се прецени кога и къде да се прилага активно, съответно пасивно облъчване. Последният въпрос беше за е, е, едно направено на времето предложение от тогавашния комисар Баро за сигурността на разпространителската верига сегашния състав на, на комисията, всичко, което е вършил предишния и състав, е, е, е обект на внимание и преглед. Някои от идеите са изоставени, но пък е, други, лансирани от тогавашния състав на комисията, се предвижват напред. И, и що се отнася до това конкретно предложение на комисаря Баро, трябва да проверя. Е, и, и двустранно с вас е, е, ще можем отново да разгледаме този въпрос. Заключителните ми думи ще бъдат съвсем кратки. Сега аз съм убеден, че 100% от осканиране макар и да е технически експертен въпрос, е и крайно политизирана тема. И всички ние, комисията, парламентът, съветът, би следвало да обединим усилията си, за да постигнем положителен резултат по, по този въпрос. Смятам, че аргументите ни са много убедителни и следователно ще се увенчаят с успех нашите усилия. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Вярно е, че е, всички въпроси, по които работите, както и въпросите, по които работи нашата комисия, са изключително важни и от експертна и от политическа гледна точка, крайно сложни въпроси, наистина. И аз се надявам е, е, да Имаме удоволствието отново да се срещаме с вас през 2011 година. Знаете, ще се работи по усъвременния митнически кодекс, по комитоложката процедура и други подобни значими въпроси. За сега ви благодаря, господин комисар, и до нови срещи. Благодаря.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 Съвсем накратко и е, преди гласуването, което ще бъде много кратко, тъй като листите днес са къси. Надявам се да не срещнем проблеми в това отношение. Но съвсем накратко ще дам думата на госпожа Барбара Вейлер, която е, е докладчик от е, наша страна по директивата за просрочените плащания. Много е, би било интересно да чуем е, е, какво е извършено по този въпрос преди насрочения за тази вечер трилог. Барбара, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми давате възможност, така да се каже, да ви информирам междинно след важното заседание на Корепер в петък преди обяд и съответно преди вероятно последния неформален трилог тази вечер. Пред прага на приключване сме и още от сега искам да благодаря на Белгийското председателство за така целенасочения начин, по който води преговорите. Това, което прочетох като резултати от петък, беше много радостно за нашия парламент и специално за нашата комисия. Не е необходимо да ви казвам, че 27-те държави членки до самия край се бориха помежду си за много, много повече гъвкавост, за много повече отвореност на нашето решение. Може да се каже, че правителствата просто като че ли се стремят да отворят колкото може повече вратички, докато нашата цел е законодателството да е еднозначно. Радвам се, че в Корепер беше потвърдено нашето становище за публичните и частните компании. Прос... лихвите за просрочване, т.е. ставките на лихвите за просрочване, трябваше малко да ги намалим, за да подадем ръка на съвета. Ние се стремяхме към 9%, съвета твърдеше, че е най-добре да са 7%, даже чух, че му се щяло да, се, да е 0%. В крайна сметка се спазарихме за 8%. А, а, обаче имало някакъв трик, който ако се приложи, ще ли да излезат 8, 0%, е, така че трябва да се внимава. Що се отнася... Да, виждам немските приятели много се забавляват, защото знаят за какво говорят. Но сега за 60% за публични, извинете, казва ораторката, 60 дни срок за публичните предприятия, публичните субекти останаха. Споразумяхме се и за дефиницията за публични институции и предприятия. Прилагаме правилото, което всички познаваме. Радвам се, че и изключението за болниците всъщност ще се крепи на първоначалната дефиниция. Сега вече съвета се съгласи с това. Това е нашата дефиниция. След като се въртяха какви ли не дефиниции в пространството, всъщност се връщаме към дефиницията, която гласувахме тук в тази комисия. Нещо, което е много радостно. Там, където трябваше да поотстъпим, е така да речения опционален характер на а, тези разпоредби, т.е. държавите членки могат да ги прилагат пряко, могат обаче да приемат и други разпоредби. Тук вече разчитаме на националните връзки, срещи и разговори на нашите депутати, които по-добре познават ситуацията в своите държави и съответно конкуренцията между частния и публичния сектор. Припомням, че става въпрос за минимална хармонизация. Държавите членки, ако искат, могат да вдигнат ливката на 9% за прозрочените плащания, но в директивата перспективата ще залегнат 8%. Общо взето резултата е много задоволителен за нас и искам да кажа, че тази вечер ще бъде последното заседание и този успешен край стана възможен само защото парламентът беше единен в тези преговори, нещо, което не може да се каже за съвета. Там а, беше доста така пъстро положението с заявените интереси, докато ние, депутатите, имахме единодушно решение от комисията ИМКО и по време на преговорите също нямахме разногласия там, където трябваше да отстъпим пред съвета, така че много благодаря благодаря на колегите от останалите комисии. Мерси, Барбара, Благодаря ви, Барбара, за подчертаното от вас, че единението прави силата и е толкова повече след влизането в сила на Лисабонския договор. Благодаря ви за положените от вас усилия е, като докладчица, е, както и на докладчиците в Сянка. На следващото заседание на съвета ще продължим работа по този въпрос. А сега ще гласуваме. Е, ще ме заместят на председателското място, тъй като аз трябва да се отправя на заседание на друга комисия. Започваме с доклада на господин Бусой. Господин Бусой, желаете ли да кажете няколко думи? Благодаря само това. Най-сетне постигнахме съгласие по компромисно изменение, същото като съдържащото се в, из... в мнението в становище на господин Панцери за е, колективния механизъм за уреждане на спорове. Е, благодаря на всички докладчици в Сенка, както и на представителя на секретарията. Благодаря. Благодаря, господин Бусой. И така ще гласуваме. Не е необходимо да гласуваме с електронните карти, а едва ли всички ги носят. И така започваме с вдигане на ръка. Е, точка втора, първо изменение е, за против, въздържали се. И аз е не резултата. Втора точка, второ изменение за. Против. Въздържали се. Също ясен резултат. Приема се. Трета точка, трето изменение е за против въздържали се категоричен резултат приема се 3b точка 3b четвърто изменение за против въздържали се приема се 3C латинско, пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърта точка, шесто изменение. За, против, въздържали се, приема се. Точка 4А, седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 4Б, осмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шеста точка, девето изменение за против, въздържали се, приема се. 6А и 10-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Седма точка компромисно изменение, първо компромисно изменение за против, въздържали се, приема се. Единайсто, не, то пада, пада, тъй като компромисното се прие. 7Б, 12 за, против, въздържали се, приема се. Осма точка Изменение 13D. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега ще гласуваме целия текст. За. Против. Въздържали се. Господин Шваб а, а, а, така и не свали ръка, надявам се да е вдигнал ръка за. Значи 33 гласа за, единодушие, е, е, поздравления за докладчика, това е подарък за всички. Благодаря ви за положената работа. Сега ще пристъпим към второто гласуване.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 Искам само да благодаря на докладчиците в Сянка и всички онези, които участваха в разработването на доклада. Мисля, че успяхме да намерим задоволителни отговори на много проблеми възоснова на устните изменения. Надявам се, че този доклад, който е много позитивен, ще бъде прият. Искам да благодаря на всички, които работиха по него. Господин Шваб има думата. Можем ли да гласуваме анблок? И вие задавате същия въпрос. Не се чува. Имате ли възражения да гласуваме първата страница Unblock? И има едно възражение. С. Имаме проблем с е, последния ред, но става дума само за един ред. Няма проблем. Преминаваме към вота. Параграф 1, изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 1, изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2, трето измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3, изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3, измерение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 4, изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 4а. Изменение 7. За. Има устно изменение, извинявайте. Извинявайте. внесено от от господин Панцери и господин Шмидт. И така гласуваме параграф 4, изменение 7 с изменението, чието текст ви е даден. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Преминаваме към 4 б Осмо изменение с устно изменение. Внесено от господин Шмидт и Панцери. Текстът ви е даден на английски язик. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част пада. Параграф 4c. Девето измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 5. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 и 10 падат. Параграф 5а, 12 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 5б, 13 измерение За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6, 14 измерение За против, въздържали се, приема се. 15-то измерение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, 16-то измерение за, против, въздържали се. 17-то изменение за против, въздържали се, приема се. И сега пълния текст за против, въздържали се, двама се въздържат, приема се. Поздравления за докладчика. Много добре избрах на, на кой ден да председателствам. Благодаря ви за дисциплината и присъствието. Buonasera a tutti. Se è possibile io inizierei. Добре дошли на новодошлите. Ако е възможно да преминем към следващата част от нашето заседание, предполагам да започнем с доклада за бъдещето на стандартизацията в Европа. Господин Кочушник има думата. Дами панове. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа, колеги. Говорихме за вътрешния пазар и мисля, че нашата комисия работи по въпроса отдавна. Отдавна работим по въпроса на защита на потребителите. И затова беше много интересно да изслушаме комисария Шамета, тъй като той говори за стандартизацията Разбира се, във връзка с трансатлантическите отношения и 100 сканиране. Също така говорихме за отношения с Китай, Индия и така нататък. Ясно е, че в международен план и в контекста на международната конкуренция стандартизацията е най-важният въпрос, който ни предстои. Ето защо е много важно да бъдем инициативни и искам да благодаря на Европейския парламент, на всички депутати, защото ние мислим по въпросите на стандартизацията на ниво Европейски съюз. Нека сега да направя обобщение на тенденциите през последните 6 месеца. Искам да благодаря на Малкам Харбър, който пое инициативата за тази дискусия. Искам да благодаря и на други, които също изиграха роля за този диалог. Благодаря на докладчите в сянка от другите политически групи. Искам да благодаря и на господин Бутикофер от е, ИТРЕ, който също даде своя принос. Благодарен съм и на Европейската комисия, защото в началото тя беше изключително активна. Ще поставя акцент върху един въпрос, а именно експертите експертът от комисията Костис свърши чудесна работа. Той успя да ни предостави много полезна информация за стандартизацията. Благодарен съм на всички организации, които се срещнаха с мен, като Сенелек, организации, работещи в областта на опазването на околната среда. Докладът е на масата. Започнахме дискусията преди 14 дни, когато той беше преведен на всички езици. Имах резерви по отношение на някои преводи, но се надявам нещата да се изчистят. Ще спомена няколко въпроса, включени в доклада. Целта на доклада е да засили принципа на националните делегации. От историческа гледна точка стандартизацията има дълбоки корни в много страни. Трябва да отбележим обаче, че има сериозни различия между държавите членки. Докладчикът се опитва да възприеме един специфичен подход към преодоляването на различията. Ние трябва да продобим своя подход към стандартизациите, по-конкретно във връзка с някои групи, малките и средни предприятия, потребителите, организации, които представляват усилията за опазване на околната среда. Искам да опиша нашия подход към стандартите. В различните организации имат различен подход, така че ние трябва да се опитаме да постигнем сближаване. Някои субекти нямат никакви стандарти, като малките и средни предприятия, а всъщност те са гръбнакът на европейската економика. Докладът си поставя амбициозни цели, се опитва да развие идеята за повишаване на стандарти, установяване на стандарти в областта на услугите така че ако има някакви недостатъци, те са в стандартизацията при услугите. Заедно с докладчиците в Сянка смятам, че стандартизацията би трябвало да, наса, да подпомага новаторството, тъй като това е основата на нашата конкурентоспособност. Говорихме за нормализация a e, стандартизация. Говорихме за електрически автомобили по време на Испанското председателство и се опитвам да застъпя и този въпрос в доклада. В... Трябва да обърнем внимание на глобалните консорциуми, които разработват стандарти на глобално ниво. Е, много беше полезно нашето посещение в е, Швейцария. Там посметихме Световната търговска организация и други организации, които работят в областта на международните стандарти. Аз се срещнах с представители на няколко консорциума, които защитават международни стандарти. Международните консорциуми играят важна роля в е, областта на конкурентоспособността. Нека ви напомня, че има много възможности, като електрическите автомобили, конкуренция, конкурентоспособност прямо новите сили, като Бразилия, Китай и Индия. Аз мисля, че този доклад е балансиран. Нека да ви напомня графикът. Ние започнахме с дискусия на 10 май, организирахме а, публично изслушване. Проведахме там а, имаше много активно участие. Заседанието беше предавано на живо по интернет. Следващото заседание беше на 12 и 13 юли. Срокът за внасяне на изменения е утре, 14 септември. Към момента съм получила 21 изменения. Те са много добри и съм готов да ги обсъдя с колегите си. Определено съм готов да обсъдим всички проблемни области, например правото на гласуване. И сега в дух на критичност да спомена няколко въпроса, които се надявам, че ще бъдат разрешени. Бих искал да чуя защо комисията промени предложението? Те искат да отложат законодателният инструмент за по-късно. Надявам се, че комисията ще се придържа към графика и се надявам, че до 30 септември ще успеем да разгледаме всички изменения, да ги приемем и да гласуваме документа в Страсбург. Що се отнася до ролята на различните организации, аз бих искал да има единна позиция вместо отделни документи. Те са понякога противоречиви. Съжалявам, че не съм постигнал, че не съм получил документи от организации, които разработват стандарти, като Сенелек, например. Надявам се, че те ще координират своята позиция. Ще искам сега да приключа и да изразя готовност да обсъждам всичките ви предложения. Благодаря на докладчика. Сега искам да дам думата на докладчика в докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за високото качество, което се постигна в това проекто становище. Смятам, че то е и като съдържание е изключително балансирано. Споделя мнението, че сега съществуващата система предлага отлична основа, така че трябва да остане в сила и трябва да се работи с националните организации по стандартизация. Постъпиха редица добре аргументирани предложения за изменение. Но що се отнася до стандартизацията, трябва да подходим открито и демократично. В този смисъл има един важен въпрос, а именно а, групите в неравностойно положение в а, обществото, по-слабите групи дори, например малките и средни предприятия, не трябва ли да им се предложат някакви улеснения, трябва да се чуе техния глас. На, вътре в държавите си на национално ниво се чува, че обстоятелствата са различни. Има разлики между държавите членки. Особено големи разлики има в новите държави членки. Но има и групи, кръгове, като малките и средни предприятия, които изобщо не биват привлечени към участие в процеса на стандартизация. Това трябва да се промени не бива да забравяме, че в много държави членки обществото все още не е така да се каже покрито изцяло, обхванато изцяло. Има бих приветствал такива предложения за изменение, защото е хубаво да имаме силна позиция в, в Европа като европейски стандарт. Трябва да се обръща внимание и на обществения интерес. В този смисъл казвам, че трябва да има баланс, трябва да има и балансирано представителство. Тук искам да се върна още веднъж на малките и средни предприятия. Изключително важно е те да бъдат взети под внимание техните интереси да бъдат отчетени в доклада, защото малките и средни предприятия не винаги имат позициите и възможностите на големите предприятия, за това трябва да се отчитат и техните специфични потребности. трябва да мислим и за новите работни места, които биха могли да възникнат в тях. Доволен съм все пак, че постигнахме такова висококачествено становище. Аз ще внеса и свои изменения, но сега няма да споделям това. Председателката, благодаря. От либералите съм, но все пак. Аз също искам да благодаря на докладчика за доклада, защото той наистина дава добра основа и отчита всичко, което казахме и при изслушванията и в дискусиите тук в нашата комисия. Говори се за предпазлива реформа, предпазливо по-нататъчно развитие, в областта на стандартизацията при ясно разграничаване между стандартизация и законодателство. Аз подкрепям особено много това, защото регулиращите органи имат едни задачи, нормиращите съвсем други и това става съвсем ясно в доклада. За мен беше ясно, важно да се привлекат към участие и съответните екологични организации, синдикални организации и така нататък нататък както и да се отбележи, че в държавите членки в това отношение не се прави достатъчно. Приветствам и предложението за втори път, втора альтернатива, която трябва да се изпробва, така че ние либералите ще внесем само по-дребни предложения за изменения. Смятам, че имаме чудесна база за разбирателство. А сега според мен информационните технологии не са достатъчно застъпени. Ще видим дали ще се споразуме, но като цяло смятам, че докладът е чудесен и го подкрепям. Благодаря. Благодаря. Dank u wel, voorzitter. Eh, Госпожо председател, благодаря ви. Аз с най-голямо удоволствие се присъединявам към преждеговорившите. Смятам, че проекто докладът е чудесен и в него се казва всичко необходимо, включително и това, че трябва да се привлекат към участие всички кръгове и организации при стандартизацията. Имам и някои въпроси, ще внеса и предложение за изменения от 6 до 8 точка се говори за сектора на услугите. Докладчикът смята, че и тук трябва да има развитие. Аз по принцип не съм против това, но нека да кажа, че е необходимо да ни бъдат дадени примери за това, защо в сектора на услугите чак толкова важно да се развие стандартизацията. Девета точка се казва, че стандартизацията трябва да се осъществи не само във вътрешния пазар, а и а, в, на по-широка основа. За какви територии мисли докладчика в това отношение. 16-та точка, да, тя вече е по-съществена за мен, защото тук се казва, че трябва по-засилено участие, отчитане на интересите на малките и средни предприятия, но след това изведнъж става дума за символично право на глас. Ако ще участват, трябва да могат и да гласуват трябва да им се даде действително право на глас. Още една идея имам да споделя. Секретариатът на Европейския парламент изработи също доклад за стандартизацията – а в 24-та точка се казва, че това било много скъпа дейност, докато секретарята предлага да се осъществяват пилотни проекти в определени области. Това е изключително важно, най-вече за малките и средни предприятия. Може би докладчикът може да ми обясни по-подробно. И точка 29, която съдържа нещо като апел, а именно европейските стандарти да получат световна валидност. Чудесно е а, за нашата конкурентоспособност, но помислете за Китай, за Бразилия, да кажем, те ще спазват нашите стандарти. А развиващите се страни, какво става с тях? Председателката, благодаря. Господин Кройцман. Благодаря, госпожо председател. Непрекъснато забравяме, че стандартите са прерогатив на държавите членки, а че държавите членки имат интерес да се придържаме към стандартите това е свързано с въпрос, който самият, самата економика, самия бизнес трябва да регулира. Економиката има интерес, респективно Европа има интерес да се спазват стандарти, които да ни дават възможност за повече ефективност. Какво констатирам тук? Опитваме се да занимаем Европа с това, че в националните стандартизационни институции се отчитат прекалено слабо е примерно екологичните аспекти и понеже те не го правят, ние ще оправим нещата на европейско ниво. Аз не съм съгласен с това Европа вечно да размахва пръст и да коригира онова, което се пропуска на национално ниво. Смятам, че този път не е правилен и за това ще внеса някои предложения за изменения. Освен това, идеите и инициативите не трябва да произлизат само от публичните институции. Трябва да има реален интерес на бизнеса, който да се опитва да поддържа стандартите на, най, на последното ниво на развитие на технологиите, защото само така ще можем да осъществим подобрения на вътрешния пазар. Друг въпрос, който трябва да си зададем е дали държавите членки а, не бива да имат интерес да прилагат етичния кодекс на ИСО на вътрешния пазар, особено що се отнася до оценките за съответствие и нейните принципи. Това са все неща, които все още трябва да се обсъдят. Благодаря. Искам сега като докладчик в Сянка също да кажа две думи. Първо да благодаря на колегата Кожушник за чудесно свършената работа. Той мисля, че успя да отрази всички предложения за обновяване в стандартизацията, като очертава и ориентировачни пътища за работата на Европейската комисия. уверена съм, че още преди месец юни работата ще бъде довършена. Европейската комисия трябва да разглежда този документ, това намерение за преработване на директива 9834 като стратегически документ. Що се отнася до аспектите на управлението? Казваме, че насоките за развитие на стандартизационния процес се крепят на определени принципи, които не бива да бъдат променяни, смятам, че наистина те трябва да бъдат запазени. Също така да се запази и доброволният характер на системата. Тук говорим за един строго технически проблем и в много отношения трябва да се чуе и гласът на потребителите, може би и потребителските организации трябва да участват. Искам да кажа, че консултативният характер на процеса трябва да се запази. Има два въпроса, които са особено важни. Първо, как в системата на частните предприятия да се включи и подходяща система за представителство на публичния интерес, здравеопазването, екологията и това, което, всичко това, което наричаме засегнати страни в обществото. И на второ място, както и някои от вас казаха, е важно представителството на малките и средните предприятия. Това е най-сложният проблем, който непременно трябва да решим във връзка с стандартизацията. Аспектите са най-различни, т.е. подходът трябва да е според аспекта. От една страна трябва да се подходи към малките и средни предприятия, но трябва да има и диференциран подход към потребителите и техните организации. Малките и средни предприятия, както е всеизвестно, са гръбнакът на европейската економика. Те са отрешаващо значение за развитието на вътрешните пазари и към момента изпитват затруднения. Разговаряла съм с много техни представители и е, е, констатирам, че има голям проблем с единното а, подобаващо представителство на тези малки и средни пред, е, предприятия. От друга страна, така наречените засегнати страни в обществото също трябва да имат по-сериозно представителство. Сега аз не смятам, че те трябва да имат действително право на глас, говоря за публичните организации, защото тяхната роля е преди всичко консултативна. Казах го и преди малко. Важно е стандартите да могат да се разработват от самите предприятия и след това да бъдат одобрявани. одобрявани. Да, наистина малките и средни предприятия трябва да имат по-сериозно участие. Аз също констатирах на практика, че различното представителство на МСП води до проблеми, тъй като едни малки предприятия имат едни изисквания към сектора поради географското си положение, други друго. Има и друг един решаващ фактор. Решението за представителството се взема не възоснова на размера на предприятието, а възоснова на сектора и географското положение, което увеличава проблемите, защото малките и средни предприятия рядко съчетават всички тези критерии. Както Европейската, т.е. Европейската комисия трябва да отчете значението и на тези въпроси, но преди да сме се споразумели за оценката на въздействието от участието на малките и средни предприятия, още не може да се вземе решение. А, трябва да приканим комисията, след като направи задълбочен анализ, да предложи структура и е, да определи такъв процес на стандартизация, където всички засегнати да са представени. Не по-малко важен въпрос е за европейското финансиране. Отново тук приоритет трябва да имат малките и средни предприятия, но и обществените организации, чиято задача е да се застъпват на благото, за благото на гражданите. Има и други аспекти, по които съм съгласна с докладчика и които сме обсъждали в миналото. Според мен е по-разумно да се наблегне на някои основни моменти, които ще бъдат критични за бъдещото развитие. Сега се връщам към ролята си на председателстваща и ще дам думата на други трима депутати, които я поискаха. Госпожа Стайлър. Thank you. And, uh... Благодаря, благодаря на докладчик и на докладчите в Сянка. Въпросът е много важен и се радвам, че го обсъждаме. Първото, което ми направи впечатление, е различието, е различен начин по който функционират различните органи за стандартизация в различните държави членки. Добре е да се обобщи добрият опит. Трябва да намерим начини да се подпомагаме. Въпросът за обучението е също много актуален. Много е важен въпросът за подкрепа на по-слабите групи. Когато знам, че госпожа Рюле също повдигна въпроса за неправителствените организации, аз си помислих, че трябва да се опитаме да решаваме този въпрос, защото участието на заинтересованите страни всъщност следва да се конкретизира. Кои заинтересовани страни имаме предвид? В доклада се говори за обществени органи. Може би ще бъде добре е, комисията да се изкаже, защото въпросът е актуален. Е, в Шотландия е, много от местните органи ще трябва да предприемат бюджетни съкръщения и това повдиг въпроса за приоритета. Очевидно стандартизацията е въпрос, който засяга местните власти. Ще ви дам за пример строителството, правилата за строителство. Може би това е област, в която националните органи могат да подпомогнат местните. С други думи, има практически области, в които можем да, да предложим подкрепа. Много важен въпрос е новаторството. Как да направим така, че да има координация тогава, когато се говори за стандартизацията и връзката и с новаторството. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на следващия оратор. Госпожо председател, господин Кожушник, аз съм озадачен във връзка с вашия доклад и малко разтревожен. Преди да започна, искам да ви напомня, че нормализацията, е, стандартизацията е военно средство. Ако не разберем това, е, не, не водим дебат по същество. И защо е военно средство? Защото се, това е средство за защита на економиката. Начинът по който се, е, са, разработни стандартите фаворизира Европа. Съединените щати имат един глас, Китай има един глас, ние имаме 27 гласа. С други думи, съществува една система, която е резултат от исторически сложни обстоятелства и тя е от, в полза на Европейския съюз. И тази система ни е, облагодетелства ни, тя ни служи добре и следва да разберем, че всяка промяна в тази система може да доведе до това, че нашите партньори, да не говорим за нашите противници, да положат основата за нови правила, на които се взимат решения. Така че нека да бъдем предпазливи, когато работим в областта на стандартизацията. Ето защо съм озадачен от вашите предложения. Ще се обясня. Вие е, напомнихте големите принципи. Точка едно. Трябва да се избяга всяка радикална промяна, която засяга самата система. Разбирам това. Вие напомнихте, че националните представители във всяка държава членка, тези 27 гласа, са 13 е, параграф, е, са много важен елемент – този голям принцип, който защитавате, напълно основателно. И смятам, че предложе... вие правите предложения, които застрашават тези сериозни принципи. Ще ви дам един-два примера. Когато предлагате да се въведе един глас за е, европейски, на европейските организации в рамките на официалното приемане на нормите. Очевидно е, че това би вървяло срещу принципа, срещу всяка радикална промяна в системата, принцип, който вие защавате. Така че желанието на европейско ниво да се из... защитава демокрацията и участието на обществото, всъщност води до застрашаване на системата. Втори пример. Вие казвате, че националните представители са основният елемент в стандартизацията и аз съм съгласен с това, но заедно с това да се предложи на социалните а, фактори в, да имат един глас, дори символичен, е също така също, също така застрашава националните организации. Вие сте прав, че трябва да се намери място за социалните организации. Те имат място. Струва ми се, че ако им предвидим място на европейско ниво, застрашаваме системата. При това ползата няма да е много по-висока от това, тези фактори да влязат в националната система. На национално ниво тези фактори ще бъдат представени от националните организации, но ще запазят онази архитектура и онази структура, която е в основата на европейската сила. Европа няма не е мощна във всички международни организации така че не виждам защо да застрашаваме от вас, което разполагаме. Аз ще внеса някои изменения във връзка с тези основни изменения. Аз подкрепям основните принципи, но съм против някои елементи в доклада, които застрашават основополагащите принципи. Благодаря. Сега давам думата на господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Първо искам и аз да благодаря на докладчика за изключително откровение и открит диалог, за който той ни даваше възможност през цялото време. И мисля, че това е добра предпоставка за по-нататъчното обсъждане на тази тема, така важна за вътрешния пазар. Присъединявам се към казаното от нашата докладваща в сянка. Ние дори заедно ще внесем едни предложения за изменения. Колегата Живен е напълно прав, като казва, че е много по-добре 27-те на Европа да бъдат едини и тогава те ще бъдат силни. Точно за това смятам, че трябва да уточним, да изясним, да дообсъдим някои неща, но на базата на доклада на господин Кошушник. Наистина с голям интерес ще очакваме е, доклада на комисията. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Шао Демозе. Благодаря. Господин Жовен ме потикна да взема думата. Съгласна съм с докладчика. Мисля, че тази система трябва малко да се попромени и мисля, че от политическа гледна точка има основания за такава стъпка. Трябва ни европейско законодателство, трябва ни нов подход. От, отдавна се борим за това и от политическа гледна точка ни трябват общи правила е, това е в интерес на сигурността, но и в областта на стандартизацията ни трябват общи правила. Ето защо не става дума само за економически, но и за социални и политически съображения. На мен ми се струва, че е интересно и важно да се намери ново решение – което да е балансирано, така че да се защити обществения интерес. Това е причината, поради която смятам, че докладът е много добър. Той предлага нови решения. Благодаря. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Директорът Брикман. Благодаря, госпожо председател. Като нов директор отговаряш за стандартизацията в ресора на господин Таяни. Искам да кажа, че оценявам високо доклада, представен от господин Кошушник. Радваме се, че има съответствия между основните цели, свързани с стандартизацията. И мисля, че има много близост между това, което искаме да постигне. Разбира се, има нюанси, има различия в средствата. Ние ще дадам оценка на различните формули, говори се за правото на глас, малки и средни предприятия, е, европейската стандартизация. Има много важни елементи и смятам, че дискусията днес говори за това, че трябва да направим подробен анализ. И ние сега, възоснова на вашия бъдеш доклад. Ние очакваме вашия доклад, за да направим своята оценка. Искаме да видим какво е становището на парламента, как вижда парламента реформата в европейската стандартизация. И когато получим вашия доклад, ще оценим различните варианти за постигане на различните цели. Ясно е, че преразглеждането на европейската система за стандартизация няма да влезе в сила през 2011 година. В момента се, са необходими анализи на различните елементи, малки и средни предприятия, обществените организации, вие ги споменахте. Отбелязах казаното от господин Де Йонг за интересните аспекти и аз очаквам становищата на депутатите. Ние ще направим оценка на всичко това и ще излезем като комисия с предложение, което според нас е най-балансирано. Искам да ви кажа, че ние държим да поддържаме контакт с докладчика и всички депутати от комисията за да можем да работим конструктивно преди гласуването. Благодаря. Благодаря. А, можете да разчитате на пълно сътрудничество от наша страна, защото това е един важен технически въпрос на европейско ниво. Сега докладчика за из неговите изводи. Я си че тази дискусия указала на Благодаря, госпожо председател. Смятам, че проведената дискусия е, доказва колко важен е въпросът за стандартизацията. Аз бих искал да е, е, поздравя госпожа Пикман. Мисля, че тя ще постигне успехи в бъдеще, не само в отношенията си с Европейския парламент, а и с други организации. Е, с които е, съм поддържал контакти аз. Е, желая успех и упорство на колегите, тъй като смятам, че предстои много интензивна работа. Отбелязах си казаното от колегите, ще направя опит да обобщя. Не съм нито задачен, а не съм и разтревожен. Е, много научих. И смятам, че доколкото съм посещавал стандартизационните органи в много страни, в Великобритания, в Германия, в Испания, в Полша, е, и съм разговарял и с малки и големи стандартизационни институции – наистина е, изводът е, че следва да се възползваме от всички предимства на действащата система. И е необходимо да постигнем съгласие за бъдещото и развитие. Началото на работата по доклада бе положено през ноември миналата година. Тогава е, се условихме да е, бъде е, създаден един голям европейски стандартизационен орган, като обаче се запази доброволния, факултативен или частно правен процес на национална стандартизация. И всичко това в интерес на всички заинтересовани страни, чието мнение във всеки случай следва да бъде е, вземан. Сега обаче не, не обсъждаме е, този вариант за паневропейския стандартизационен орган. Този въпрос е, е изоставен фактически. Готов съм е, да разговарям по е, отделните въпроси за шеста. 8, 9, 16, 29 и 30 точка с колегите, които имат намерение да внесат изменени и допълнения. Благодаря ви и очаквам с нетърпение бъдещата ни съвместна работа. Председателката. Е, благодаря за проведената дискусия. Поздравявам докладчика още веднъж за е, положените от него усилия. Както вече казах, нека повторя, утре по обяд е крайният срок за внасене на изменения и допълнения, а те самите ще бъдат разгледани на 30 септември. Тогава ще и гласуваме. И най-сетне пленарната зала ще гласува през октомври. Минаваме нататък. Е, осма точка от дневния ред въздействие на рекламата върху е, потребителското поведение. Господин Жува, докладчик, има думата. Благодаря, госпожо председател. Е, тук става въпрос за поредната дискусия по този доклад по собствена инициатива, по който имах чест да работя. Няколко дати. Краен срок за изменение и допълнение в нашата комисия 5 октомври представяне на измененията и гласуване в комисията на 26 и или 27 октомври и ако всичко върви наред, гласуване в пленарната зала през месец ноември. Преди да е, на бързото представяне на доклада, бих искал да благодаря сърдечно на всички колеги, които участваха с ценните си експертни становища е, по тази тема, най-вече на докладчиците в Сянка за допринесения от тях високопрофесионален опит. Благодаря също на всички, е, както в парламента, така и в Европейската комисия, а и е, представители на различните професионални организации допринесаха за изработването на доклада. Въпросът следователно е за е, некоректната, е, не, нелоялна търговска практика в областта на рекламата по смисъла на съответната директива за нелоялната търговска практика и от друга страна е, появата на нови похвати. Тук не става въпрос, между другото, за отношенията между стопански субекти, които са предмет на предходна директива. И на лице бе сериозен риск да се впуснем в някакви общо, общо философски и социални разсъждения. Надявам се съм съумял да е, избегна е, подобна склонност. Рекламата не е черния дявол, не така че е дявола на рекламата, както понякога се говори в политическите среди. Тя е, ако щете, смазочното масло на економиката, тя стимулира конкуренцията, творческия подход, избора на потребителите, може да доведе и до намаляване на цените. И наистина това е смазката на економическия механизъм. И съответно, от друга страна, разбира се, рекламата не би следвало да бъде идеализирана. Има наистина нелоялна практика, има агресивно вмешателство в личното пространство, посегателство срещу лица в неравностойно положение и така нататък. И във връзка с въздействието на рекламата върху потребителското поведение, четири пункта. Първо, действащо законодателство и в частност въвеждането на директивата за нелоялната търговска практика – в мотивите към доклада ще видите някои съображения, е, посветени на този въпрос. Важно е, според мен, да изнамерим начин за засилване на европейското сътрудничество е, срещу нелоялната търговска практика, особено що се отнася до рекламата в интернет. Една, една нова област, която се развива много динамично – и пак по този въпрос за действащото законодателство и неговото евентуално изменение са, са развити е, някои разсъждения в подкрепа на само регулирането. Оказва се, че това е механизъм, който върши работа в световен е, мащаб, макар и в някои е, страни все още да не е така. И е, също така съм развил е, някои съображения за връзката между саморегулирането е, и нелоялната търговска практика, която обягва от полезрението на саморегулиращата се е, професионална общност. На второ място е, е направен опит за анализиране на някои от последиците от е, новите технологии. Това, ако щете, е актуалния принос на доклада. И в тази връзка имах възможност да се възползвам от експертното мнение на, на колеги от парламента, най-вече докладците в Сянка, които са добре запознати. най-вече Значи, ци, е, е, така наречената целева реклама, това е, е, това е, е нововведение, знаете, благодарение на техническия прогрес, разчитащо на е, личните данни на, на лицето и съответно на посегателство срещу личните данни на лицето в някои случаи е, анализ на, на поведението на е, потребителя на интернет, все с цел да се индивидуализира индивидуализира рекламното послание. И следва да бъдат е, изнамерени такива нормативни е, мерки, които да не допускат вмешателство е, на подобна реклама, е, е, посегателство срещу личната неприкосновеност на гражданите. Опитал съм се да бъда максимално изчерпателен в предложените мерки за защита, например, автомат въвеждането на автоматични ограничители на, на личните данни, възможност и въвеждането на задължение при разпространение на реклама чрез електронна поща да се оказва на потребителя и да му се дава възможност да забрани по-нататъчното получаване на такива съобщения. Е, в край на кращата е, става въпрос за забрана е, на достъпа до съдържанието на личните електронни съобщения. Честно казано, аз съм скандализиран от, от тази възможност. Например, аз пиша на, на, на съседа, вечерях пица, много обичам пицата. Някой, видите ли, прочита това съобщение и започва да ме заливат с реклами за пица. Колкото и удивително да звучи, това е възможност. И разбира се, дали е пица или не, е, давате си сметка, че въпросът е изключително важен. Пун, пун. Понякога е, се сещаме за 1984 на Орвел. Е, дали, дали не сме кривнали твърде бързо в твърде погрешна посока. И ако вече други, другия въпрос е за така наречените ключови думи в интернет. Примерно Ford, Citroen, Cartier и така нататък. Представете си, ако е, евентуалният титуляр на, подобно собствено име не е предприел охранителни мерки, всеки може да, да придобие собственост върху тези идентификатори и след това да практически да изнудва по-нататък има така наречените формите на така наречената скрита реклама. Форми, които все още не са квалифицирани от законодателя като реклама. Чрез така наречените социални мрежи, благодарение на неимоверното взривообразно развитие на, примерно, Фейсбук, и други подобни а, е, социални а, е, мрежи, а, е, които не попадат в приложното поле практически на каквито и да било нормативни документи. По-нататък уязвимите групи. Децата, които следва да бъдат предпазени, да, да, понеже те са отзивчиви, любопитни, е, но от друга страна е, не са в състояние е, да направят осведомена преценка. Значи трябва да бъдат въведени ограничения и, и забрани. И накрая, на четвърто място, вероятно това е най-важният, но и най-трудният въпрос е за просветата, за повишаване на общественото съзнание, да се превърне европейския граждан в един просветен ползвател на рекламата, който е наясно, че е, личните му данни, е, които по негово желание попадат в интернет, могат да бъдат използвани за цели, които той е, не би искал да допусне. И в тази връзка докладът предлага някои решения. Това е, е, госпожо председател. Колеги, е, опитах се накратко да ви представя е, доклада. Естествено, аз съм на разположение и съм готов да приема вашите критични бележки, множеството, надявам се, изменения и допълнения. А на следващата сесия в Страсбург, заедно с докладчиците в Сянка, се надявам да, да проведем поредната работна среща е, за да продължим работата си по доклада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка. Господин Панцери. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че докладчикът е съумял много структурирано да представи отделните проблеми по групи. Той действа възоснова на резултати от изследвания, които на последното заседание на комисията получихме тук. Мисля, че много положителна оценка заслужава фактът, че са възприяти много от насоките, които ни даваха тези научни резултати. Смятам, че има някои обаче допълнения, които трябва да се направят към преамбилната част, точките от преамбила. Тук има, например, един абзац за проблемите, свързани с интернет. Мисля, че това трябва да се каже изрично в преамбюлната част. Не става въпрос само за скрита реклама, става въпрос за защита на потребителите, особено що се отнася до трансгранични операции а, хората в уязвимо положение, хора с увреждания, деца, възрастни хора, хора в неравностойно социално-економическо положение. Това са все уязвими кръгове за рекламата. Те трябва да бъдат обхванати тук. Освен това, трябва да се включи и точка, в която да се посочат конкретни специфични продукти, лекарства, тютюневи изделия, алкохол, това са обекти на онлайн търговия все пак. Трябва да кажем някои специални неща за тях. Какво искам да подчертая? Първо, саморегулиращите функции, които трябва да се изтъкнат в доклада. Докладът говори за саморегулацията на сектора, обаче подчертава, че сега действащото законодателство трябва да се спазва и прилага но не всичко може да се осигури чрез спазване на действащото законодателство. Има така наречените меко законодателство, което в никакъв случай не е достатъчно. Има а, сектори, в които е крайно необходимо да се приемат нови закони, например, когато дадено лице не е е, желае данните му да се събират и съхраняват в интернет. На второ място личното пространство по отношение, неприкосновеността на личния живот. Нормите, стандартите са възможност за повишаване на контрола за така, че да може гражданина наистина да прави своя осведомен избор. Какво означава това обаче? Има нови маркетингови модели, включително и онлайн модели, така че а, то, това зачитане на неприкосновеността на личния живот трябва да бъде осигурено. Това са идеите, които имаме ще се видим отново в Страсбург и се надявам, че там по много ефективен начин ще можем да променим доклада. Председателстващата, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Докладът на Филип Жован е добър, много интересен и наистина отразява всичко, което сме казвали, когато сме обсъждали въпроса неколкократно. Много е, отрадно за един докладчик в сянка е, е да види, че участието му в край на кращата е допринесло полза за крайния резултат. Тук а, е, сме а, привикнали а, да а, твърдим, че е на лице известна безгрижност и, и, и, и известно нехайство по отношение на економиката, по отношение на е, рекламата е, също. Всички знаем, че рекламата далеч не е безобидна. Понякога има твърде много реклама. Наистина, запознати сте, например, с въпроса за така наречените билбордове в населените места, които могат да опоручат околната среда. Аз бих искал да обобщя е, работата по доклада и неговото съдържание до една е, голяма идея. Е, от рекламата се нуждаем всички, но тя трябва да бъде добросъвестна, трябва да бъде лоялна към стопанските субекти и към потребителите. И най-вече рекламата следва да се представя като реклама. А рискът в днешно време за потребителят е, че рекламата се прикрива е, докладчикът нарича тази реклама скрита реклама. В тази връзка бих искал да посоча три неща. Първото вече бе казано от колегата Панцери, е, става въпрос за саморегулирането. Аз съм убеден привърженик на саморегулирането, особено в областта на рекламата, понеже е, е, това е област, е, в която саморегулирането се е доказвало на практика. Тук не става въпрос за само управление обаче. Нека не бъркаме нещата. В всички страни има саморегулиране, то е съответно уредено от закона. Саморегулирането значи професионалното съсловие в някакво сдружение наред с други така речени заинтересовани страни да постигне договореност за урегулиране на наличните е, проблеми, е, така че е, да се избегне на места на държавата, макар и саморегулирането, разбира се, да се полага в общия нормативен контекст. И, и бих искал да кажа нещо за връзката между саморегулирането и сърегулирането има една тънка граница между двете неща. Е, докладчикът е казал нещо, но според мен недостатъчно е, убедително. Трябва малко да се, да се измени, да се даде насока. А именно, че когато саморегулирането не стига, трябва да се отиде към с регулиране. И вече сърегулирането е решение, при което е, законодателят обсъжда с а, професионалното а, съсловие, какви са проблемите и двете а, страни действат заедно. Докато самолигурирането е в своеобразна форма на делегация от страна на държавата. А, по-нататък а, докладчикът а, посочва, че саморегулирането всъщност не е свързано с а, сериозни а, а, санкции, но, но според мен а, той не е прав. Саморегулирането може да има сериозен наказателен характер. По-нататък, що се отнася до скритата реклама? Трябва да бъдем категорични, а, е, мисля, а, е, по този въпрос. Според мен е нетърпимо да има случаи, в които стопански субекти наемат пиар фирми, които се представят за потребители и по разни форуми в е, електронното пространство препоръчват един или друг продукт като крайни потребители. И това трябва да се забрани. Не може фактически един платен служител да а, е, играе ролята на потребител и да общува с други потребители по повод на някаква стока. Понеже когато сте в интернет и правите своя потребителски избор, а, един от критериите е какво казват другите потребители. Оказва се обаче, че мненията на тези други потребители не са мнения на потребители. Това са буквално платени съобщения, макар и това да никъде да не е казано. И е, когато имаме такава скрита е, е, реклама, твърде често се стига до опоручаване, до, до злословене срещу продуктите на други аналогични продукти, на други а, производители. И видите ли, ако това а, би а, било казано в реклама като такава, то би било осъдително, би довело до, до съдебен иск. Но доколкото го казва един друг потребител в кавички, е, това минава. И накрая е, въпроса за съдържанието на рекламата. Но, но тук не става дума толкова за посланието на, на рекламата, за рекламното послание, а за това, което го предшества. би трябвало да вземем, например, тези полета, които следва да бъдат отбелязани е, от е, потребителя, е, когато той не иска да се е, разпространява някаква информация за него или, или не иска да получава съответно някаква информация е, е, по, по сайтовете. Това трябва да, да бъде много ясно посочено. И по-нататък всяко рекламно послание трябва да се идентифицира като такова. Видимо трябва да е ясно, че, че това е реклама. И а, тогава а, потребителят няма да се отнася а, непременно с лошо отношение към рекламата, той ще знае как, какво е това, което му се казва, в кой жанр попада, що за вид информация е. И разбира се, тук а, а, трябва да, да се грижим за интересите на, на, на а, уязвимите потребители, но пък инак всички потребители знаят, че рекламата, а, а, ако щете, украсява реалността. А, а, и в това, в край на краищата, няма нищо лошо, стига и едната и другата страна да, да е достатъчно добре осведомена за условностите на това общуване. Е, що се отнася до е, обществената просвета, е, за разлика от вас, за разлика от докладчика, аз смятам, че не е чак толкова сложно, не, не е чак толкова трудно, просто трябва да се стигне до консенсус <clears throat> обществената просвета да получи мястото в медиите, в учебните заведения и прочие, каквото и се полага. Колкото по-добре е, е запознат потребителят е, с условностите на рекламата, толкова по-осведомен избор ще направи, толкова по-добре в крайна краща за цялата економика. Благодаря. Аз не съм в докладваща в сянка, но замествам колежката днес тъй като следя дебата от самото начало. Смятам, че в доклада е отразено наистина всичко това, което сме обсъждали и чели по изследванията. Много ми харесва вашия подход, вашите практически примери които се, на които се крепи след това анализа, който правите. Смятам, че е добре е, че предлагате да има индикатори за вътрешния пазар, за просветната кампания, компетентността на децата, осведомеността на децата и така нататък. Всъщност сте засегнали всички важни въпроси, включително и за СУИП и така нататък, проверката СУИП. Има една единствена празнота, която според мен е на лице. В точка първа, от една страна, казвате, че директивата за нелоялните търговски практики предоставя необходимата правна рамка, а в точка 10 все пак изразявате съжаление, че скритата реклама не е обхваната от тази директива. И точно това искам да кажа, че тази директива създава проблем. Тя е първата, която се стреми към пълна хармонизация. Държавите членки нямат мърдане от приложението и, И ако възникнат нови фактори в областта на нелоялната конкуренция, държавите членки трябва да чакат Европейския съюз да реагира. Не могат да прилагат собствено законодателство, точно защото я има тази директива. Мисля, че това е проблемния момент. Председателката, благодаря. Благодаря, госпожо председател. С удоволствие се присъединявам към похвалите, които бяха отправени към този доклад. В този доклад всъщност едва ли има изречение, под което не бих се подписал. Напротив, има доста е, положителни елементи. Само едно ограничение ми прави впечатление. Докладчикът казва, че няма да се занимаваме с социално-психологическите аспекти на рекламата. Много съжалявам, че го прави, защото през последните години има голямо развитие в тази област. Интернет е едно – А, може би по-рано е, нещата са били спокойни в това отношение, но сега на където и да погледне човек, има някакви екрани, които рекламират нещо. Има безкрайно много технически средства, които улесняват рекламодателя да проникне в най-дълбоките пластове на съзнанието на човека, който даже несъзнателно, подсъзнателно приема рекламата. Добре би било комисията да възложи изследване именно на тези въпроси, за да си отговорим на въпроса рекламата не присъства ли много по-проникващо и обхватно от а, преди и какви са социалните последствия от а, това. Особено когато човек няма пари за харчене, е изключително разочароващо непрекъснато да му се натяква какво би могъл да си купи, което пък ще доведе до напрежение в обществото. Този елемент го няма в доклада, за това правя конкретно предложение на комисията да възложи изследване в това отношение. Сега за уязвимите групи на първо място се сещам за децата. Докладът е много правилно насочен но не се ограничаваме само с интернет. И в училищата има реклама, и в детските предавания за, по телевизия има реклама. Освен това, така наречения мерчандайзинг, чрез който децата биват потиквани да хленчат на родителите си, да им купуват това или онова. Имам още две за бележки по текста. Някак Всъщност те бяха до някъде споменати в точка първа. Се говори за директивата за нелоялните търговски практики и се казва, че дава необходимата юридическа база, но от друга страна се казва, че а, е, тя не може да обхване цялата проблематика в точка 10. Има известно а, е, противоречие. Може би комисията трябва да възложи оценка и на това. И още една дреболия в преамбюлната част в А, се, точка А се казва, че рекламата стимулира конкуренцията и конкурентоспособността и следователно има положително въздействие. Правилно ли е това? А, не е ли по-правилно, че големите предприятия, които просто разполагат с по-голям рекламен бюджет, лесно правят реклама, докато малките предприятия нямат сили да се защитят срещу тази масирана реклама на големите акули. Благодаря, господин Шваб. Аз също искам да благодаря на докладчика за отличната работа по този инициативен доклад. Разбира се, че влиянието на рекламата върху поведението на потребителите за първи път се осветлява от европейска гледна точка толкова комплексно, за което много благодаря на Филип. За разлика от госпожа Рюде, въобще не смятам, че точка първа е в противоречие с някои други точки по-нататък, защото семинарът с експертите, който проведахме, показа, че проблемите, които са отписани, са все проблеми в отношенията бизнес към бизнес, така че за сега не е, е не може да се наблюдава намалена защита на потребителя. По-скоро е правилно, че европейското ниво по-бавно, по-тромаво реагира на новите развития на национално ниво. Те могат да се. на, на тях може да се реагира много по-гъвкаво. Има процеси, които текат обаче на европейско ниво, така да се каже, на транснационално ниво и смятам, че комисията може да реагира адекватно. Не сме съгласни с всичко, разбира се, в доклада. Много от нещата могат да се кажат и по-ясно. На второ място смятам, че измерението, което обхваща защитата на личните данни във връзка с рекламата, ни сблъсква с нововъзникнали проблеми и може би с родните комисии в този парламент трябва да седнем и да се занимаем много задълбочено с тази тематика, защото тя днес просто трябва да ни занимава повече от преди. Аз познавам в Германия, разбира се, положението най-добре и знам каква дискусия се разрези с снимките, които, т.е. заснемането, което а, прави Google. Радвам се, че се прави такъв доклад. С нетърпение очаквам по-нататъчното обсъщие. Госпожа Стайл. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че вашия доклад е много интересен и той предизвика оживен дебат. Прав сте за децата. Аз съм против реклами, насочени към деца. Очевидно има културни различия в областта на рекламите – Струва ми се, че има разлика между маркетинга и рекламата. Тогава, когато потребителят е дал съгласието си, например, карти за лоялност, е, те са когато аз е, използвам такава карта, за да купувам храна за е, котката си, получавам намаление върху следващата а, покупка. А, по този начин се запазва лоялността на клиентите. Аз тук съм дала съгласието си. Има случаи, в които потребителят не е дал своето съгласие. Мисля, че да се каже, че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 дали това е приложимо към следващия ми пример? Да речем, купуваш си пералня и ти казват, че получаваш безплатна 3 годишна гаранция. Дали тук има нарушаване на закона, тъй като това не е безплатно, тото се предвижда по закон. фирмата в този случай а, е, нарушава ли директивата за нелоялна търговска практика? И ако да, какви средства за защита има потребителя? Тези нюанси са много важни. Мисля, че ние живеем в нов свят с нови технологии. Ако не бяха новите технологии, фирмите нямаше да знаят от какво, няма, нямаше да знаят какво купуваме Имам предвид карите за лоялност. Така че тук действително имаме една революция. Да, има определена е, злокобна страна, тогава, когато не си дал съгласието. Само, че когато си дал съгласието, това е част от света, в който живеем. И тогава, когато не си дал съгласието си, е, очевидно е, има предпоставки за законодателство. Много, много ме интересува какво бихте казали за а, пералната машина. Grazie mille. Ora passerei la parola alla Commissione e al dottor Lugan. Давам думата на представителя на Европейската комисия, доктор Лагунда. Господин Петри. Да, благодаря, госпожо председател от гледна точка на Европейската комисия. Най-напред да благодаря на докладчика за вършната от него работа и за това, че е, предизвика този дебат. влиянието на рекламата върху поведението на потребителите и връзката с новите технологии е актуален въпрос. Особено връзката между реклама и поведение, защита на данните, лична неприкосновеност. Основните проблеми са свързани с прозрачността в рекламата и дали потребителите е, са информирани за това, че се събират данни. Данните, с които разполага комисията, говорят за това, че потребителите често не са наясно с това, че се събират данни. Съществуващите закони за защита на данните са неутрални от гледна точка на технологиите и се отнасят е, към рекламите по интернет във връзката им с личните данни. В момента се прави преглед на нормативната база защитата на данните. Целта е да се решат някои проблеми, на които се натъква защита на данните. В това число а, и а, онлайн рекламите. Целта на прегледа е да се актуализира нормативната база и да се засили доверието у потребителите. Искам да се занимая с няколко конкретни въпроса, госпожо председател, след като проследих дебата. Проведе се е, интензивен дебат по директивата за нелоялна търговска практика. Това е основният законодателен инструмент, е, регламентиращ е, рекламата. И там са зададени критериите за това, коя реклама е лоялна и коя не. Искам само да кажа няколко думи за тълкуването на тази директива. Директивата КАС казва, че тълкуването е различно в различните държави членки. Това е вярно. И до толкова, доколкото транспонирането не винаги е удачно, е, комисията, тогава когато е необходимо, ще заведе процедура за нарушение. Не бива да забравяме, че директивата е преднамерено широка и е изградена въз основа на клаузи от общ характер, така че обхватът на директивата да бъде по-широк. Това е много важно от гледна точка на новите технологии, тъй като директивата може да остане актуална и в бъдеще и може да се използва в случаи на нелоялна търговска практика в интернет, така както са описани в доклада. За да се решат проблемите с тълкуването и за да стане изпълнението на директивата конкретно, Европейската комисия публикува наръчник на националните правоохранителни органи. Приветстваха тази инициатива. Този документ трябва, разбира се, редовно да се актуализира. Освен това, комисията изгради база данни с прецедентно право, национални нормативни документи. Тази база, данна, база данни ще даде възможност на държавите членки да толкова директивата по непротиворечив начин. Тук беше повдигнат и още един много важен въпрос, а именно скритата реклама. Въпрос повдигнат и от господин Рошфор. Трябва да се поясни, че директивата за нелоялните търговски практики е приложима спрямо скритите реклами. Ако една ако се оказва, че един, че една фирма е платила на потребители, които да представят мнението на фирмата като свое лично, това е нелоялна търговска практика. Директивата обаче не обхваща обикновеното мнение на един потребител за това дали стоката е добра или лоша. Тези мнения се разпространяват много бързо по интернет и могат да окажат отрицателно въздействие върху производителя. Според Европейската комисия е не е лесно този въпрос да се решава с законодателство, отчитайки принципа на свобода на изразяването. Комисията също така приветства факта, че докладът повдига въпроса за уязвимите групи и рекламите насочени към деца. Това е въпрос, който се третира и в директивата за нелоялни търговски практики. Комисията, както казва докладът, ще обърне внимание на начина по който държавите членки изпълняват директивата, тогава, когато представи доклад за изпълнението на директивата. И накрая, в отговор на въпроса на госпожа Стайлер е, за пералнята машина, да, е, по директивата за нелоялна търговска практика, това е подвеждаща реклама. Тоест тогава, когато е един търговец представи едно предвидено по закон право като специален, специална привилегия или специален бонус. Това е посочено в съответното приложение към директивата, така че мисля, че правната машина се радва на защита на нашата директива. Мисля, че а, моят колега от Генерална дирекция информационно общество също имаше да каже няколко думи. Благодаря, госпожо председател, благодаря на колегите. Докладът Онлайн services and uh, <clears throat> I would like to Докладът а, говори за рекламите по интернет и нека да ви напомня, че тази година беше публикуван цифровия дневен ред. Там са обхванати и онлайн услугите. Там не се говори експлицитно за реклами, но в цифровия дневен ред има някои елементи, които имат отношение към този елемент. Там се отчита необходимостта от засилване на доверието на потребителите, за да се преодолее съпротивата у някои потребители срещу търговията по интернет. Е, беше предвиден и план за кодекс за търговия по интернет – с оглед защита правата на потребителите, кодекс, който да е в съответствие с законодателството, регламентиращо правата на потребителите. Това е инициатива в контекста на цифровия дневен ред. Предвижда се изграждането на платформа на заинтересованите лица. Там ще се решават ще се третират и въпросите, свързани с търговията на дребно по интернет. Ние искаме да благодарим на докладчика за балансирания доклад. Там се говори за директивата за аудиовизуалните услуги. Тази директива, както знаете, съдържа редица разпоредби за защита на потребителите, по-конкретно защита на малолетните лица срещу неуместна реклама, особено по телевизията. Европейската комисия ще докладва за приложението на директивата в края на 2011 година. В докладът ще се разгледа и въпросът за реклами по телевизиите и по-конкретно в детски предаванията за деца. Доклада, който обсъждаме днес, също ще бъде отразен. В доклада бяха споменати въпроси като нежелана поща, нарушаване на поверителността, на съобщенията по електронната поща. фигурират в директивата. Потребителите имат възможно, лесно и безплатно да откажат да получават рекламни съобщения. Прихващането на електронни съобщения се допуска само при излишно съгласие на потребителя. В заключение искам да напомня, че много от новите услуги по интернет се финансират от приходите от реклама. С други думи, ние не бива да подценяваме приносът на рекламата в разработването на цифровите онлайн услуги. Ето защо комисията се стреми тези услуги да продължат да се развиват. Благодаря. Сега давам думата на докладчика за заключение. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, времето напредва. Ще се опитам да бъда кратък. Аз общо взето съм съгласен с всички направени забележки за социално-економическата уязвимост, за границата между саморегулиране и сърегулиране, социално-психологическите аспекти. Всичко това е много важно, наистина. Някой говори за тютюневите изделия, алкохола и медикаментите, имайки предвид, че а, алкохола бе разгледан вчера, т.е. вече е, е разгледан. Алкохолът е първа, медикаментите са нещо съвсем различно. Но, първо, има законодателство, което действа и не бива да се дублира. На второ място, а, Рекламата се реализира различно в различните държави членки на Европейския съюз. И всеки сякаш говори от позицията на собствения си опит, но, но той не може автоматично да бъде разпространен навсякъде и с Европа. И още повече, едва ли е необходимо навсякъде в Европа да има една и съща реклама. По-нататък, добрата новина според мен е, че е, отговорът на мадам Шайлер за е, пералната машина днес поне получи своя отговор. А, е, а е, сега а, ще а, очаквам с нетърпение вашите забележки, изменения и допълнения. Ще работим и в Страсбург за в Сянка. Благодаря. И така, гласуването ще е на 27 и 28 в комисията. Крайен срок за изменения 5 октомври, а през ноември гласуване в пленарна зала. И така сега без да се бавим, преминаваме към последната точка от дневния си ред. Съжалявам, закъсняваме. По принцип имахме намерение да за... приключим в 18 часа подобряване на рамката на економическото управление и стабилност в Съюза, по-специално в еврозоната. Веднага давам думата на господин Фернандо Корея де Кампуш, за да ни въведе в своя проект. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда наистина съвсем кратък и обобщаващ. Просто искам да обърна внимание колко е важно това съобщение на комисията и а, нашата комисия ще трябва да излезе с становище, което ще има включително и конюнктурно значение на фона на сегашната економическа и финансова криза, но ще има и политическо значение с оглед на развитието през следващите години, най-вече близките години на развитие в Европейския съюз председателстваща прекъсва и моли онези, които не се интересуват от дебата, да напуснат залата. Докладчика. В крайна сметка това становище е от голямо значение и за вътрешния пазар, защото то ни дава възможност да подчертаем моментите, за които винаги сме се борили тук в нашата комисия. Доклада Монти, бъдещите актове за осигуряване на единен пазар също така и доклада на комисията ЕКОН с тях. Обсъждахме нещата за документа на комунисията от 12 май, който обаче не отразява изцяло нашите предложения. Председателстващ отново прекъсва и моли за тишина. Eh, eh, Нашият анализ се занимава не само с е, документа от 12 май на господин Орфео от е, комисията ЕКОН, а и с следващия документ на комисията от 13 юни. Общо заето сме съгласни с 8-те препоръки на докладчика Дефео, но подчертаваме, че трябва да се подчертая акцента на тези препоръки, защото те се въртят около стабилност, растеж и заетост – Подчертаваме също, че трябва да се придържаме към препоръките на Марио Монти. В неговия доклад става въпрос преди всичко за следното. Пактът за стабилност и растеж. Необходимният е и пакт за растеж и заетост наред с този вече известен пакт. Разбира се, че е трудно да се измерва заетостта, но в документа Европейски съюз 2020 ни се дава възможност за количествено измерване на заетостта. Там се говори за население упражняващо професия. Има и други съпътстващи индикатори за финансова и економическа стабилност, да, но са ни необходими индикатори за общото развитие на економиката, така както е казано пак в документа Европа 2020 индикатори за изследователска дейност, инвестиции, емисии на парникови газове, успех на учениците в училищата и така нататък и така нататък. Европейския съюз трябва да има възможност да отчита не само финансовите аспекти, а и общата економическа обстановка в държавите членки. Не сме съгласни, например, с полуавтоматично налаганите санкции от страна на комисията, независимо от съвета, т.е. без изслушване на съвета. Наистина може да се предприемат и положителни, и отрицателни инициативи в рамките на това право, но не бива да се нарушава Лисабонския договор – не смятаме, че е излишно да препоръчаме в доклада на секретарята да разшири еврогрупата. Не знам дали точно този доклад е правилното място. Това все пак касае административно-технически въпроси. Сега за Европейската агенция за дълговете и длъжниците, за да няма спекулации, включително и в областта на държавния дълг, евробоновете и така нататък. Имаше предложения на Барозо миналата седмица. Той ги наричаше EU Project Bonds. Става въпрос за големи инвестиции от общ интерес. Подкрепяме усилията за хармонизация и координация в данъчната област, но тук въпросът не е в семантиката защото в акта за вътрешния пазар става въпрос за това. Не става въпрос само за координация, а и за хармонизация. Нещо, което е отрешаващо значение за решаването на някои проблеми, свързани не само с. А, националните държави, но и с трансграничната търговия, включително електронната търговия. Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на колегите от другите комисии, на асистентите. Благодаря за плодотворните обсъждания, които проведахме. Разбира се, че ще продължим обсъжданията и преговорите, за да можем да дооформим това чуд... Е, важно становище. Що се нася до предложенията за изменения, постъпващи от колегите. Аз също съм готов е, да преформулирам моите. Имаше определена така непристъпна граница, зад която не можеше да се отиде сега вече ще можем да проведем по-задълбочено обсъждане. Председателката, благодаря на докладчика, благодаря и за това, че се появихте сред нас. Сега, разполагаме с още 15 минути. Сега искам да дам думата на докладващите в Сянка, особено госпожа Жовен. Днеска сте много търсена. Euh, Благодаря. Аз замествам моята колега Констанс, която не можа да бъде тук съвсем накратко. Сериозни въпроса предизвикват проблем. Първо пакта за стабилност и растеж. Аз съм за целта за растеж и заетост и ние смятаме, това не може да не се постигне, ако не се намали дълга. И един допълнителен пакт би, би създало допълнителни проблеми. Питам се дали няма опасност да изградим инструмент, който да пречи. Вторият въпрос е свързан с Европейската агенция за дълга, чието създаване се предлага. Ние сме озадачени в ЕНП, тъй като очевидно има опасност заемите да се отпускат при по-лоши условия. Тъй като ще има страни, които имат по-висок кредитен рейтинг и други, са, които имат по-нисък кредитен рейтинг. Също така се предлага Европейски валутен фонд, който да контролира бюджета на държавите членки който да се захранва с вноски от държавите членки въз основа на БВП. Ето, това са въпросите, по които исках да се изкажа. Има и други, но мисля, че това беше основното. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Думата има господин Кросман. Благодаря. Господин Жовен, споделям вашите притеснения. Докладът на економическата комисия е много добър, но аз съм настроен критично към предложенията на докладчика. Ние, либералите, не можем да приемем тези, това прехвърляне, което се предлага. Аз прочетах някои предложения, според които в, ще, според които се предвижда процедура за неплатежоспособност и тези дългове да бъдат прехвърлени в еврооблигации. Що се отнася до данъчната хармонизация, това просто няма да стане в Европейския съюз по една проста причина. Има страни, които финансират социалните си разходи от данъците и страни като Германия, е, в които те се финансират по различен начин. И е, как ще, как ще стане хармонизацията? Има една възможност, която аз виждам, е да се използват корпоративни данъци. Това е една възможност. Сега, дали държавите членки ще приемат тази идея, имам някои съмнения. Що се отнася до обединяването, так няма да стане. Това, ще, това е стъпка към Европейски съюз, основан на финансови трансфери. В Германия това ще се натъкне на сериозна съпротива, а и отделни държави, имат държави жени, които няма да приемат тази идея. Ще внесем изменения в този дух. Благодаря. Господин Дейонг има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Ако Сега има няколко проблема. За... Трябва да имаме преди социалното измерение и това е и моето възражение срещу предложението. В крайна сметка трябва да се бюджетният дефицит. Съгласни сме с това. Но съществува и социалния аспект. Ние искаме да се борим срещу бедността. Но това, което се казва в проекто становището, трябва да се разглежда във връзка с двата доклада Монти. Освен това, не забравяйте, че се предвиждат и санкции при ненамаляване на време на бюджетния дефицит, а не се предвиждат санкции за продължаване на съществуването на бедността. Благодаря. Сега комисията има думата. Yeah, thank you. Um, yeah, perhaps uh, благодаря. Ще спомена само два въпроса. Първо, равнището на дълг. Този въпрос е много важен тогава, когато говорим за устойчивите равнища на дълг. По отношение на широките, по-широкия набор от показатели, като заетост, трябва да поставим акцент върху най-важните проблеми, а именно пакта стабилност и растеж да бъде ефективен. Не би било много полезно да разширяваме показателите, защото по този начин този пакт ще стане по-слаб. Също така, от гледна точка на по-нататъчната процедура, на 27 е предвидена среща на групата на господин Ван Ромпа. Комисията ще представи пакета на 29. ти Дискусията ще се проведе в края на септември и началото на октомври. След това през октомври ще се бъде дискусията в Европейския свет. Сега давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-вече на докладващите в Сянка за техните съдържателни коментари, които си отбелязах до един. Искам да благодаря най-вече за откритостта и откровеността, включително и там, където те не бяха съгласни с моя проектотекст. Изтъкнаха се два-три много важни моменти, момента и смятам, че има доста широко поле за преговаряне. Не смятам, че заетостта трябва да отпадне от централните моменти на един пакт за стабилност и растеж. Няма достатъчно аргументи в полза на това да се каже, че заетостта не е част от този пакт и е нещо независимост. Напротив, това е променлива, която оказва влияние и върху останалите променливи. Често се казва, че Европа трябва да има и социално лице. Е, предлагам да не го забравяме в връзка с, и във връзка с конюнктурата. Важно е да има конюнктурен растеж, но не по-малко важно е да се запази социалното лице на Европа. За Европейската агенция позиция за дълга. Тук сме открити, готови сме да приемем и други възможности. Става въпрос за нещо техническо и сложно, Комисията по економическите въпроси всъщност има компетенциите да се занимава с такива технически моменти, но моето становище в никакъв случай не е несъвместимо с а, мнението, гледната точка на колегата Жове. Хармонизиране на данъчната област. Не смятам, че сега трябва да подемаме дебат. Той отдавна се води във връзка с бъдещето на Европейския съюз. Просто трябва да имаме реална представа за това, което се случва на вътрешния пазар и са ни необходими механизми, които да улесняват неговото функциониране. Важно е да има а, някаква данъчна хармонизация, защото има много данъци, които в момента са пречка за функционирането на вътрешния пазар, особено като помислим за електронната търговия. Все някога трябва да решим на къде ще поемем в това отношение. Всъщност това е всичко, което исках да кажа. Още веднъж благодаря за мненията, които изслушахме тук. Смятам, че имаме достатъчно време. От сега очаквам с нетърпение срещите с докладчиците в Сянка. Ще намерим консенсус, уверена, уверен съм. Председателстваща, благодаря. Припомням, че утре на обяд изтича в 12 часа срока за внасяне на измененията в края на септември ще бъдат разгледани предложенията, а през октомври ще има гласуване в пленарна зала. С това приключваме заседанието. Следващото заседание е на 29 септември сряда от 9 до 12.30 тук в Брюксел. Благодаря на всички за участието. Приятна вечер.